Семинар на тема реформа на одита в Европейския съюз след 2020 мисия възможна би трябвало според мен да има въпросителен въпросителна след възможна, но няма такава, т.е. формулирано е твърдението, че е възможно. Първо предстоят приветствени и уводни думи. Според програмата, тъй като госпожа Гресле не е тук, съвсем накратко ще се обърна към вас. Добре дошли на този семинар. Одитът е особено важен за нас проблем, най-вече що се отнася до постигането на баланс между надлежното разходване на средствата на Европейския съюз и административната тежест за кандидатстващите за финансиране и бенефициентите. Освен това, сме изправени пред въпроса за измерването на изпълнението. Все повече прибягваме не към измерване на спазването на процедурите и изискванията, а на резултатите от изпълнението. Освен това си задаваме и въпроса как максимално можем да упростим процедурите, например чрез въвеждането на единен одит или единен метод за одит, както и чрез въвеждането на система основана на риска, така че да се аудитира в тези области, където рискът е по-голям. Всички тези въпроси стават все по-актуални. Надявам се, че днес ще успеем да им дадем до някъде отговор. Сега ще дам думата на господин Новаков, докладчик по темата. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Радвам се да ви приветствам с добре дошли на този семинар, посветен на реформирането на одита след 2020. Тази сутрин на път за парламента си мислех какво следвало да направим, за да избегнем провеждането на поредното изслушване, на поредния семинар по някаква тема. Нека си го признаем, нерядко точно това се случва тук в парламента. Тук се провеждат цяла поредица от събития, които са от значение за определени групи хора, посветени са на различни теми. Но ако днес сутринта излезем от тази зала с поне една лесна за реализиране идея, то семинарът ще е бил ползотворен – Хубавото на идеите е, че ако възникне една идея, която се сподели между всички, то тя ще породи поне две идеи сред всеки един от нас. Обменът на идеи и то в настоящия момент, според мен, е нещо, за което е назрял моментът. Защо? Защото ще се водят дебати по същество за следващата многогодишна финансова рамка, за следващия регламент с общо приложимите разпоредби. И тогава ще е моментът да говорим и за одита. Нещата не се свеждат само до това да се приемат индивидуализирани бюджети, да се разпределят средства за тази или онази програма. Не така можем да придобием цялостна представа. Ще придобим цялостна представа, ако се поставим на мястото на бенефициентите. Бенефициентите не само освояват средства по проекти, не само реализират проекти. Те са и обект на одити и проверки за да улесним работата им, както и за да гарантираме още по-ефикасното изразходване на средствата от европейския бюджет, трябва да приложим съгласуван подход. Можем да направим това, ако проведем пълна реформа на одита. Имам някои идеи във връзка с това. Имам идея за нещо като единен одит плюс, например. Защо един бенефициент трябва да бъде обект на едновременни проверки от управляващия орган, сертифициращия орган, одитния орган, националния компетентен орган, европейските органи. Неведнъж съм получавал информация, че един бенефициент и по-точно в сектора на транспорта е бил обект на едновременни проверки от страна на пет различни органа в рамките само на един проект. Смятате ли, че един такъв бенефициент може да постига добри резултати по проекта, може да реализира целите по него. Или пък ще съсредоточи наличния си капацитет върху отговорите на въпросите на експертите и аудиторите. Твърдейки това, не искам да кажа, че трябва да се откажем от одита, от извършването на строги проверки на разходването на средствата от европейския бюджет. Искам да кажа, че трябва да извършваме тези проверки колкото се може по-интелигентно, използвайки по-малко ресурси. Това е постижимо, ако извършим преход към проверки, основаващи се на риска. Какво имам предвид? В рамките на 5 години, колкото е програмният период, Служителите на комисията, отговарящи за управлението на проектите, доста добре познават вече онези бенефициенти, които кандидатстват за финансиране за втори или трети път. Не са малко на брой тези бенефициенти. Ако един такъв бенефициент е доказал, че не допуска грешки при извършването на разходи по европейски проекти, но е доказано, че има злоупотреби от страна на този бенефициент по силата на съдебно решение, то може би е добре той да бъде подлаган на повече проверки. Същото въжи и за бенефициенти, които не постигат добри резултати по европейските проекти. Ако някой друг бенефициент пък постига добри резултати в рамките на вече десети подред проект, то тогава този бенефициент може би заслужава по-улекотен режим на контрол. Някои от тези идеи вероятно ви се струват твърде революционни. Знам, че когато говорим за бюджет, трябва да проявим консерватизъм. Но до някъде бях вдъхновен и от последното изявление на председателя на комисията за състоянието на Съюза. Именно такова изявление се нуждаех. Исках да чуя нещо по-дръзко. След 15 20 години преди, извинете, 15-20 години, когато се е говорило за въвеждането на обща валута в Европейския съюз, за създаването на еврозоната, не мисля, че всички са били готови да прегърнат тази идея. Не казвам, че трябва да започнем да прилагаме онова, което изложих до тук от днес за утре. Но Ако има измами, ако има висок процент на грешки, ако се реализират проекти, от които не проистича никаква полза със средства от бюджета на Европейския съюз, то така ще подсилим още повече позицията на популистите. За това трябва да помислим за упростяването на процедурите и за усъвършенстването им. Сигурен съм, че има какво да се направи в това отношение. Във връзка с това поздравявам Европейската сметна палата в лицето на представителя и днес тук господин Лазаро за последния годишен отчет за дейността, с който излезе. Не съм следил отчетите на палатата за дейността през последните 10 години, но мога да кажа, че последният ти доклад бе по-аналитичен. Направени са проверки на 500 проекта, по 20 са установени лоши резултати, по 5 са установени измами, по 15 висок процент на грешки. Направена е проверка на половин милиард разходи. Установено е, че 90% от тези разходи са били направени законосъобразно. Няма нищо лошо в тези цифрови данни, но средствата от бюджета на Европейския съюз не се предоставят за да бъдат разходвани законосъобразно, а за да се постигат цели и то две основни цели – повече благосъстояние за гражданите и по-добър живот за гражданите. Ако не се постигне някой от тези две цели, дори средствата да са били изразходвани законосъобразно, от проекта не е имало никакъв смисъл. Имам огромни очаквания към гостите ни днес – Едно е политиката, друго е експертният опит. Вие като експерти трябва да ни кажете докъде можем да реализираме тези идеи, в рамките на какви срокове. Вие можете да ни кажете кои от тези идеи си заслужават и кои не. Няма да отнемам повече от времето ви. Веднага ще дам думата на следващия ни оратор. Това е представителят на Европейската сметна палата, господин Лазаро. Сигурен съм, че повечето от вас го познават. Знаете колко ангажирано и усилено работи той по специалните доклади на палатата и по годишния отчет за дейността. Имате думата. Благодаря ви, господин Новаков, господин председател, господин Новаков, уважаеми дами и господа. Този семинар е добра възможност за нас, аудиторите в тази зала, да можем да не изоставим законодателните процеси. С този семинар вие, господин Бон, господин Новаков, продължавате обсъждането, което проведохме миналата година в Европейския парламент с националните парламенти. Тогава посочих, че участието на държавите членки в бюджет на Европейския съюз е значително. И въпреки, че комисията в крайна сметка носи основната отговорност, средствата на Европейския съюз са важен източник за гарантирането на надлежното управление – и достоверността на документите, свързани с управляването на средства. Виждаме, че има проблеми, но виждаме благоприятни възможности в създадената система за вътрешен контрол. През Съвсем наскоро беше прията стратегията на Европейската сметна палата за периода 2018-2020 година успяхме да използваме вече наличната информация от одитите. И всичко това означава, че доверие трябва да се завоюва. То не се дава предварително и без условия. Необходимо е да се спазват правилата и трябва да се гарантира също така достатъчно качество срещу получените средства добрата информация за разходването на средства от държавите, членки, регионите, ще позволи на Европейската комисия и на нас да имаме реална представа за ситуацията. Що се отнася до нашия годишен отчет, искам да кажа, че ние вървим в правилната посока към дългосрочната ни цел. Това, което ще е необходимо след 2020 година, е значително. Мисля, че е много добро заглавието на семинара. Мисията е възможна. Няма нужда от революция, има нужда от последователни стъпки. Какви ще бъдат ти? Тук бих искал да се позова на доклада на Сметната палата за надлежното управление на средствата. И Европейската комисия следва да представи съответните отчетни документи. Този пакет за докладването или по-скоро доклади ще се представя за целите на одита и проверките на съответствието. Този доклад трябва да бъде основан върху принципа на съвместното разходване на средства. Европейската комисия, независимо от това, че ще трябва да прецени нивото на грешката, тя ще трябва също така да провери дейността на одитните органи и сертифициращите органи. Това посочихме също и в годишния ни доклад за 2015 година. Действащото законодателство е подходяща основа за това. Обаче, в скорошния ни специален доклад за сертифициращите органи посочихме сфери, в които законодателството трябва да се прилага по-добре на практика. В доклада ни за 2017 година ще разгледаме по-добре веригата, която гарантира достоверност, що се отнася до разходване на Кохезионния фонд. Обаче има проблеми и с сегашните графици, защото получаваме твърдо твърде късно информация, защото много доклади за одити пристигат с закъснение поради изключителни обстоятелства. Как това ще гарантира това, че мисията ще бъде възможна след 2020 година също така? в следващата многогодишна финансова рамка трябва да бъдат заложени стандарти, които да отговарят на международно приятите, широко възприятите стандарти за одит. В предишния ни годишен доклад ние посочихме, че след 2020 година ще има възможност да се приведат в съответствие стратегията, многогодишната финансова рамка и мандатите на комисията и парламента. Това ще доведе до достатъчно добри резултати и достатъчна степен на гъвкавост. В момента се приключва междинния преглед на финансовия регламент и бих искал да ви припомня за доклада за единната подотчетност и също така смятам, че е полезно да се запознаете с доклад на Европейската комисия за разходването на средства в сферата на земеделието. Колеги, след 2020 година одитът е възможна мисия. Необходимо е да се гарантират резултати е то своевременно. Целта е да има добре функционираща система, възоснова на която комисията да може да дава преценка за нередностите и пропуските, а ние да можем да се произнесем по повод на надежността на представени документи. Искам да отговоря на загрижеността, изразена от господин Новаков. Ние не искаме този семинар да се превърне в просто някакъв семинар, поредния семинар. И искам да ви уверя, господин Новаков, искам да уверя цялата парламентарна комисия, че нашата работа ще бъде постоянно напомняне за вас, за това, че е необходимо да се работи в тази насока. И искам да благодаря на парламентарната комисия с бюджетен контрол и Европейския парламент като цяло за това, че приветстваха нашия годишен доклад за 2016 година и искам да ви уверя, че ще се стремим да ви представяме дори още по-добри доклади в бъдеще. Председателката, благодаря ви за въведението в темата. Продължаваме с представителя на комисията, господин Валброк. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Добро утро на господин Лазаро и на господин Воган. За комисията е удоволствие да участва в днешния семинар. За нас ще е удоволствие да ви разясним по-подробно един от ключовите елементи на предложението ни от септември 2016, предложението за преразглеждането на финансовия регламент. Целта на това предложение е да се постави на обща основа подхода на единния одит. Каква е основната ни цел? Целта ни е да се намали административната тежест както правилно посочи докладчикът ви господин Новаков. Искаме бенефициентите да се съсредоточат върху същинската си работа по места. Едновременно с това напълно осъзнаваме, че от работата им проистичат и финансови рискове. Тоест, не бива прекомерно да упростяваме, така че да има неблагоприятни последици за финансовото управление. Както вече бе казано, Множеството нива на одити и проверки бяха основният източник на загриженост за заинтересованите страни от публичния сектор. Установихме това през пролета на 2016 година в рамките на обществените допитвания. Тогава установихме, че един и същи разход е бил обект на няколко одита. Това е основният проблем, който трябва да решим – чрез преразглеждането на финансовия регламент. Какво предлагаме да се направи? Предлагаме да се разчита в по-голяма степен на правилата и процедурите на партньори, които се ползват с нашето доверие. В случай, че сме дали положителна оценка на тези правила и процедури. Предлагаме не да се разчита на одитите, извършени от организации, които не познаваме ще разчитаме по-скоро на предварителната първоначална оценка при прякото управление, както и на опита на националните органи. Елементи от този подход вече се съдържат в действащия финансов регламент – един разпоредител с бюджетни кредити от комисията може да разчита вече на оценката на друг разпоредител с бюджетни кредити в рамките на предварителната оценка. Прилагаме това към всички видове управление. Пряко, непряко и споделено. Трябва да вземем предвид и секторните правила, за да добием по-пълна представа. Какво предлагаме в контекста на преразглеждането на финансовия регламент? Предлагаме така нареченото кръстосано разчитане на одити. Какво е необходимо, за да може комисията да използва други одити за своята оценка на точността и достоверността? Тези одити трябва да са извършени съгласно международно прияти стандарти. Те трябва да са извършени от независими аудитори, трябва да предоставят разумна увереност – освен това, трябва да са били аудитирани приносът на Европейския съюз и разходването на средства по европейските фондове. Това са основните предпоставки за кръстосаното разчитане на одити. Одита трябва да е в основата на общата оценка на точността и достоверността. Искаме той да е задължителен, а не да е нещо, което може веднъж да се направи, веднъж не. Има основания за загриженост във връзка с някои партньори. Когато имаме данни за нередности или за измами, ще упражняваме правомощията си във връзка с одита. Няма да бъдат отслабени тези правомощия в резултат от кръстосаното разчитане на одити. В предложението ни няма препратка към разпоредителя с бюджетни кредити на комисията, тъй като искаме то да е приложимо към националните агенции, националните органи, към други международни организации. Не сме предвидили препратка към определени суми, защото в основата на предложението ни е доверието, което гласуваме на изпълняващия партньор – положителната оценка, която сме дали на работата му. В такъв случай няма смисъл да предвиждаме горна граница. Човек или гласува доверие или не. не сме изключили нито една област на политика от това предложение. То е хоризонтално, отнася се до всички видове управление на фондове. има много силна връзка с подхода основан на доверието, както и с партньорствата, които можем да установим с други организации. Веднъж след като сме дали положителна оценка на системите им за аудитиране. Нека ви дам един пример за предоставяне на финансиране на международна организация, която пък го предоставя на НПО. В случая може да има пет одита. Един от комисията, един от международна организация, един от друг донор, един от външен аудитор и един от Европейската сметна палата. Това действително силно затруднява бенефициентите. Не са необходими всички тези одити. В бъдеще ако възникне подобно положение, предлагаме един одит, на който да разчитат всички участващи в процедурата. Това значително ще допринесе за упростяването. Разбира се, ще разчитаме на опита, който сме натрупали на регионално ниво и с секторните разпоредби, например за селското стопанство. Ще се върна на нещо, което каза господин Лазаром. Особено важно е да има диалог, диалог между аудиторите. Господин Бренинг Майер призова, например, за доверие между изпълняващите партньори. Трябва да има доверие между аудиторите на всички нива. Регионално, национално, на ниво комисия и на ниво сметна палата. Единствено чрез такъв диалог ще избегнем разминаване в позициите, което може да доведе до правна несигурност за цялата област на политика. Би ми се искало да знам какви са възможностите в това отношение. Има още една много добра препоръка, която бе направена от групата на високо равнище по въпросите на упростяването на европейските структурни фондове – в тази група бе представен и Европейският парламент в лицето на господин Оди. Тази препоръка се отнася до насърчаването на доверието между онези, които са обект на контрол или на одит и онези, които ги контролират и аудитират. Препоръчва се също да се фокусираме повече върху превенцията, да въведем по-ясни правила и повече правна сигурност – да гарантираме отчетност и качество на одитите, съразмерност и по-голяма надежност на националните системи. Така ще помогнем не само на бенефициентите, но и ще намалим процента на грешки. Особено важен е един елемент от тази препоръка, именно правната сигурност. Тя е много важна както за бенефициентите, така и за цялата верига на одита. Важна е съразмерността, Важно е също така и упростяването в полза на бенефициентите, като едновременно с това се запази високо ниво на отчетност. Необходима е и превенция. Необходими са също така и по-добри оценки на резултатите по места. Няколко коментара и за следващата многогодишна финансова рамка. Тук нещата се свеждат не само до единия одит, а до цялостната рентабилност на проверките. Съвсем накратко ще обясня какво смятаме да направим. Ще анализираме причините за високия процент на грешки поради нередности. Ще видим как ще можем да решим този проблем за новите програми. Искаме също така да има диференциране на проверките в зависимост от риска, както и да се оптимизират разходите по проверките. Действително, проверките трябва да се правят в области, където има по-голям риск. Трябва да се опрости също и механизмът на изпълнение. по настоящем механизмът е сложен, което е проблем. Не смятаме, че стойността и обемът на транзакциите – оправдават разлики в подхода. Благодаря. Госпожа Борхман от Генерална дирекция Сълскостопанска политика. Благодаря ви, госпожо председател, господин докладчик, дами и господа. В моята презентация аз знам, че ме помолихте да говоря за одита днес, но Моя директорат вече с ново име достоверност и одит, защото целта ни е не просто да провеждаме одити, но да гарантираме достоверността. Това е моделът на достоверността, който е възприят в Генерална дирекция Агри. И този модел започва не с аудиторите, а с разплащателните агенции в държавите членки. И Започваме с тях, след това преминаваме към мерките за контрол и след това преминаваме вече към сертифициращите органи, Европейската комисия и в крайна сметка Европейската сметна палата. Така че имаме един и същ модел за два фонда и това означава единна система за администриране и контрол за двата фонда – защото и двата фонда са насочени към едни и същи бенефициенти. За това се стремим към това бенефициентите на ОСП да имат един единен орган, единна структура, която извършва одитите. Накратко ще се опитам да ви представя моето изложение. Всъщност разплащателните агенции те имат критерии за кредитация, които са много ясни. Ние започнахме с тези критерии да работим още през 1995 година, така че няма никакъв проблем с подновяването на акредитацията. Има нова акредитация, само ако се промени състава, структурата на разплащателната агенция. Само в подобни случаи е необходима повторна акредитация или подновяване акредитация, но така или иначе те работят в съответствие с своята акредитация и има международни критерии за акредитация, които се прилагат по този начин. Това включва вътрешните условия, дейностите по контрол, информацията, комуникацията и проследяването. Така че ние започваме от правната ни точка с разплащателните органи, а не одита. Що се отнася до разплащателните агенции, те отговарят за системата за управление на контрол и те и завършват 100% от административните проверки и 5% от проверките на място. Тоест това означава, че не всички селскотопански производители трябва да прекъсват или да намаляват дейността си поради провежданите мерки за контрол. И това се отнася и до двата фонда и, както вече казах, работи доста добре. Разбира се, използваме нови технологии, когато говорим за контрол на място, това много често означава, е, че използваме средства за дистанционно събиране на информация, така че да не отиваме точно в селското стопанство и да не смущаваме дейността на селско селско-стопанския производител, който е наш бенефициент. След това, както казах, се ангажираме с сертифициращите органи. Те са края гален камък за гарантиране на достоверността, както вече казах, можем да разчитаме на тях за 62% на разходите. И както вече спомена, има специален доклад на Сметната палата и благодарение на него вече променихме, подобрихме насоките, така че сертифициращите органи са ключов фактор и разбира се са част от единния одит. Не Трябва също да спомена, че органите за сертифициране извършват одити само на бенефициентите, които вече са били проверявани от разплащателни орган. Идеята не е да се откриват нови грешки, а да се уверят тези органи, че разплащателните агенции са си свършили работата. Така че така работи тази брънка от веригата на аудита. И е, разбира се, в крайна сметка, пазителят е, на цялата тази система, органът, който бди за това системата работи надлежно е вашата комисия, в крайна сметка, но ние работим в рамките на Европейската комисия, разчитаме на един одит и разчитаме на разплащателните органи и сертифициращите органи, които са в основата на пирамидата на одита и по този начин на по-горните нива намалява тъжеста. Провеждаме също така дейност по изготвяне и представяне на годишни доклади за дейността, в които се съдържат нашите резерви и това означава, че в пирамидата всяко едно ниво разчита на предходното. За мнозинството на бенефициенти това означава, че те ще бъдат проверявани само веднъж, а именно от разплащателната агенция и след това следваща стъпка е на сертифициращия орган. Знам също така, че можем вече да намалим броя на проверките на място, ако видим, че можем да разчитаме на разплащателните агенции, на сертифициращите органи. Кои са основните резултати? Когато говорим за реформа, трябва да говорим за това дали нещата работят. Имаме една много добра основа за управлението. ни извършваме плащането чрез преки плащания – 98% от преките плащания вече са изплатени от държавите членки, са възстановени от Европейската комисия. Това е за Европейския фонд за гарантиране за земеделието. Виждате и данни за Европейския фонд за развитие на земеделските райони. Виждате, че практически по целия бюджет на ОСП имаме ниво на достоверност, което е много високо, 97,5%. И разбира се, положителното беше и това, че имаме също така много ниска степен на нивото на грешката. И, както каза и генералният директор, задаваме си въпроса дали не можем да намалим още повече нивото на грешката въз основа на действащото законодателство. Имаме един модел за достоверност, който работи, дава резултати и също така, както вече казах, финализирахме 68 програми и за тях имаше 98% достоверност, така че виждаме, че фондовете наистина работят, финансирането работи и нашите мерки за проверка работят. Искам само да спомена за промените в нивото на грешката. Виждаме а, нивото на грешка в началото, която отчита и предварителното финансиране и виждаме показателите за миналата година, виждаме, че намалява нивото на грешката и за двата фонда, ако разгледаме цялостната промяна за представения период, тази таблица показа, че също така, ще се отнася до промените да, имаме повече резерви тази година за преките плащания, защото а, първата година на реформата водеше до определени затруднения и за това имахме повече резерви, но тук виждате, че ситуацията се подобрява. И така, ако искаме да имаме една добра система и ако трябва да погледнем към бъдещето, трябва да си задам въпроса защо трябва да правим каквото и да било. Разбира се, основната причина е стойността, разходите по проверките и мерките на контрола, както управлението и също така ефикасното разходване на средства. Не можем да намалим тежеста, свързана с мерките за контрол, само чрез намаляване на проверките. Но причината, поради която имаме много целенасочени условия за проверки, е защото искаме да спазваме конкретни правила, конкретни цели, защото когато имаме конкретни цели, конкретни правила, можем да работим много конкретно, когато извършваме контрола. И разбира се, не можем да се откажем от контрола, но, както вече казах, можем да намалим разходите, разчитайки повече на нови технологии, за които вече говорих. И може би някои предложения за бъдещия подход, свързан с одита, разбира се. Тук има още много въпросителни. Смятаме, че можем да намалим броя на проверките и намаляването на мерки на контрол, само ако са намалени изискванията ние смятаме, че са необходими одитите, за да се гарантира нивото на достоверност. И не можем да се стремим към упростяване за сметка на нивото на достоверност. Така че това, което правим в момента, и госпожа Длабаева е тук и тя зададе въпроса миналия път дали постигаме нашите цели. В момента обмисляме различни начини за извършване на нашата дейност. Дали вместо да средоточавам в подробни правила за всеки бенефициент, да имаме някои общи цели, свързани с ОСП и да плащаме в зависимост от постигането на тези цели. Тоест, това ще означава, че ще има връзка между това, което се прави на нивото на Европейската комисия и това, което се прави от бенефициента и трябва да гарантираме, че всичко е законосъобразно и че отговаря на целите, които са залегнали в политиката. И ние вече имаме една добра структура, свързана с управлението. Знаем, че разплащателните агенции работят като цяло добре, сертифициращите органи, също и те могат да сертифицират също така и получените резултати. Така че това са въпросите, на които вие трябва да дадете отговор. Да се занимаваме с основните цели, вместо да обременявам бенефициентите с повече контрол. Благодаря ви. Ja, vielen Dank. Ich teile Ihre Ansicht. Ich glaube, dass... Благодаря. Споделям вашето становище. В общата сълскостопанска политика има челен опит по отношение на контрола. За съжаление обаче този модел не се ползва с особено добра репутация, тъй като проверките по места, например за качество на почвите и други, се наслагват върху одита, върху финансовия контрол. Не бива тази система да се критикува прекомерно. Вие разполагате с добра система от техническа гледна точка, с интегрираната система за администриране и контрол – няма подобна компютризирана система за други области на политика. Нашата комисия вече от години настоява за това спрямо комисията. За съжаление обаче няма такова компютризиране и последиците са на лице, например в областта на регионалната политика. Господин Зеберт, Генерална дирекция регионална политика. Good morning, Mrs. Добро утро, госпожо председател. Съжалявам, че дойдох дегизиран с брада, но така ще изглеждам в бъдеще. Специално благодаря на Комисията по бюджетен контрол и на докладчика ви господин Новаков за този много интересен семинар – ще ви представя редица слайдове, с които можете да се запознаете и по-нататък, ако проявявате интерес. Сега ще съм колкото се може по-кратък. В областта на общата сълскостопанска политика трябва да сме наясно каква е отправната точка за разискванията. Заглавието на днешния ви семинар е реформа на одита. Ще се спра върху двата елемента и одита и реформата. Като аудитор знам в какво се състои анализът на точността и достоверността на отчетите. Има международни стандарти в тази област. Но нещата не се свеждат само до одит. В областта на кохезионната политика, точността и достоверността на отчетите се оценява от онези органи, които управляват програмите, които са в пряка връзка с бенефициентите. Тези органи правят така наречените проверки на управлението по всички операции. Тези операции, които са обект на проверка, съгласно действащия регламент, се свеждат до проверка на исканията за плащане от бенефициентите. Направил съм някои изчисления. На всяка операция има по три искания за плащане. Тоест, може да, се, да трябва да се направят до 3500 проверки на управлението в рамките на една програма. Става дума за адми... проверки на административното управление, както и за проверки по места. Административните проверки могат да се отнасят до всичко. Едновременно с това сертифициращите органи трябва да разчитат на това, че управляващият орган е направил достатъчно проверки, но регламентът не предвижда друго ниво на контрол. Това е, за съжаление, положението по места. Не е нормално, съгласен съм с вас, сертифициращият орган да извършва проверки по места. На последно място се нарежда одитният орган, който следва да извършва одит на различните органи по програмата, както и на бенефициентите. Каква увереност може да получи одитния орган в резултат от работата на управляващия орган и на сертифициращия орган? Това е единият етап. На предходен етап се прави проверка възоснова на редица критерии, като например критериите КОЗО, които са закрепени в регламента. Правят се и годишни одити на извадки на операции. Тези извадки трябва да са представителни. Одитният орган излиза с аудиторско становище за цялата система, за законността и редовността на разходите, както и за годишните финансови отчети, които се представят всяка година. Комисията оди... одитира най-вече одитния орган. Одитира обаче и цялата система, за да е сигурна в точността и достоверността на отчетите. Европейската сметна палата пък прави проверка на системата като цяло, прави проверка на цялостното функциониране на системата, както каза господин Лазаро. Радваме се, че Европейската сметна палата все повече ще залага на валидирането на цялостната система – за установяване на точността и достоверността. Ще се спра върху проверките на управлението и върху одита. Когато говорите за одита, говорите за общата рамка за контрола. А проверките на управлението са действително доста тромави. Доста тромави са, но не винаги са много ефикасни. Няма нужда да се правят повече такива проверки. В рамките на една програма броят им стига до 3500 годишно. Проверките на управлението не бива да са повече на брой, те трябва да са по-ефикасни. Упростяването е от основно значение. Колкото са по-сложни правилата, толкова са по-сложни самите проверки и толкова повече проблеми се установяват. В Испания и в Шотландия, например, в някои области системата е толкова сложна, че изобщо не се декларират разходи там. Необходими са също така и упростени варианти за разходите. Има такива възможности в рамките на действащия регламент. Има още по-широки такива възможности и по регламента Омнибус. Трябва да прилагаме упростените варианти за разходите, тъй като те са по-малко податливи на грешки. Ако се използват упростени варианти за разходите от страна на органите по програмите, то може би няма да има нужда от толкова интензивно аудитиране, защото от използването на упростени варианти за разходите не проистичат грешки. Освен това, сложността на системата осложнява и цялостната система за контрол. Намесват се повече субекти, които може би не работят особено професионално и така се стига и до повече грешки. Що се отнася до одита, първо ще се спра върху одитните органи. Имам данни за периода 2007-2013. Все още нямаме пълен набор данни за настоящия програмен период. За периода 2017-2013 се изготвят около 500 аудиторски становища годишно. Става дума за одити на цялата система. Тези доклади са изключително ценни за комисията. Две трети от временните преустановявания на плащанията, например, се основаваха на тези доклади. Одитните органи трябва да правят одити на представителни извадки от операциите. През 2015 по 215 000 операции бяха декларирани разходи по програмите. Одитните органи провериха малко над 7 000 от тези операции проверяваха до 8000 операции годишно. Това съответства по на 23 операции на програма годишно, т.е. на под 3% от операциите. Т.е. на кого се вменява повече тежест на ниво проверки на управлението ли или на ниво проверки на бенефициентите. Ако погледнем статистическите данни, то ще видим, че одитните органи пряко установяват точността и достоверността по 29% от операциите. Това е много висок процент в сравнение с прага, предвиден по регламента, който е 10%. Размерът на извадките зависи от различни фактори, като качеството на системата, сложността, нивото на децентрализация и други. Сега ще кажа няколко думи за одитите на комисията. Ние също участваме в цялата процедура. Обикновено се казва, че комисията се намесва на последно ниво. Имаме едва 85 аудитори, работещи на еквивалент на пълно работно време. Трябва да правим пълна проверка на всички документи, които получаваме. Освен това, трябва да извършваме и проверки по места. Една трета от капацитета ни е налична за одити по места. През 2015 извършихме 150 одита за 230 операции по места. Това съответства на по-малко от 0,04% от операциите. Нека разгледаме тези данни в цялостния контекст, да видим какъв е проблемът. Проблемът се състои в тези 0,04% ли? Тук ще се позова на член 148 алинея 1, съгласно който когато комисията разглежда една операция, то аудитният орган вече не може да я включи в одита си. Затова разчитането на одитните органи, прилагането на единия одит е от основно значение за нас. Не можем да разчитаме на собствените си ресурси, за да се убедим в точността и достоверността. Трябва да разчитаме и на одитните органи, които са наши добри партньори в държавите членки. Одитът се свежда не само до оценка на документи, той се отнася и до предоставянето на помощ, на изграждането на административен капацитет на всички нива в държавите членки. Освен това, все повече се съсредоточаваме върху данни за резултатите от изпълнението, върху мерките за предотвратяване на измамите. Освен това, залагаме и на по-доброто по-добрия обмен на констатации от одита между отделните нива, за да се те едно от друго. Между 2006 и 2016 година процентът на грешка, докладван от палатата, намаля драстично от 12% на 4,8%. Това е огромен напредък. Диапазонът процентът, извинете, на грешки във връзка с годишните плащания, цитиран от комисията и от палатата, до голяма степен се припокриват. Това е обнадеждаващо. Това се дължи на подсилването на системата за проверка на управлението. Подобрихме също така модела си за проверка на точността и достоверността. Огромни са обаче разходите, проистичащи от това за администрацията и за бенефициентите. Затова в бъдеще трябва да се постигне баланс между проверките и разходите за тях, между нивото на увереност и нивото на грешки, което сме готови да приемем. Вие сте настоявали спрямо комисията и държавите членки да намалят броя на одитите, но едновременно с това да намалят и процента на грешки. Трябва да се постигне интелигентен баланс между двете, без да се натоварват прекомерно бенефициентите. Трябва също да гарантираме законосъобразност, но едновременно с това и правна сигурност, както и привлекателност на програмите. Бенефициентите не искат да кандидатстват за средства по програмите, ако процедурите са прекалено сложни. За какво трябва да говорим първо? За одита или за системата за проверка на управлението, защото одита трябва да е приспособен към тази система. Освен това трябва да знаем какъв модел за установяване на точност и достоверност трябва да използваме, как точно да правим извадките. Искате ли пълна законосъобразност и достоверност или пък ще допуснете някаква гъвкавост? Или пък може би искате да приложите модел, който се основава изцяло на постигнатите резултати. В такъв случай изобщо няма да има смисъл да се спираме върху законността и редовността. Според мен най-добре можем да постигнем упростяване чрез стабилност. В края на всеки програмен период, дори най-малката промяна, която въведем, води до приспособяване в продължение на години. Такъв бе случаят, например, с промените в системата за определяне на компетентните органи. Трябва ли да се предвиди минимално ниво на критериите на ниво Европейски съюз или трябва да дадем пълна самостоятелност на националните системи? Към момента прилагаме еднозначен подход към всички програми, но не всички програми функционират еднакво. Някои функционират много добре, други изискват повече внимание и подкрепа от наша страна. Като цяло трябва да се постигне нов баланс по отношение на проверките на управлението. Според мен трябва повече да се заложи на подход отчитащ риска. Одитът трябва да е представителен, за да може да има всеобща увереност за точността и достоверността. Затова одитът трябва да покрива всичко. Проверките на управлението трябва да се правят така, че да са насочени по-скоро към рисковите бенефициенти и програми. Особено важно е и упростяването, не само защото можем да преминем от проверка на законността и редовността към проверка на резултатите, но и защото гарантира правна сигурност за всички. За целта всички трябва да си свършим работата. Това въжи за всички са законодатели. Трябва да се приеме регламент, който да е напълно ясен за всички. Упростените варианти за разходите, приключвам, госпожо председател, Опростените варианти за разходите не се използват толкова широко. Не би ли трябвало те да се използват задължително? И тъй като са по-малко податливи на грешки, не би ли трябвало да освободим тези разходи от допълнителни одити и да разчитаме за тях само на проверка на управлението? Освен това, регионалната, най-вече кохезионната политика има своите специфични особености. Трансграничните програми, програмите за териториално сътрудничество са изключително сложни от гледна точка на управлението. Мисля, че сега е моментът радикално да преосмислим тези програми, да вземем предвид тяхната специфика при моделите за гарантиране на точност и достоверност. Благодаря ви. Винаги така става, когато човек каже, че ще бъде кратък. Добре дошъл господин, на господин Буреш от аудитния орган на Чешкото Министерство на финансите. Бихте ли ни казали от кога изпълнявате тази длъжност? Имате думата. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem moc rád, že jsem byl pozván на... Добър ден. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Много се радвам, че съм тук сред вас и мога да участвам в този дебат за бъдещето или за възможната реформа на одита и одитната система. Аз съм ръководител на органа за одит например, за изразхода на структурните фондове, е, дейността с мигрантите и други в Министерството на финансите. И бих искал да поставя нещата в един по-широк контекст. Аз представлявам тук държава членка и бих искал, както вече казах, да говорим за условията в Чешката република. Тук виждаме представени данните за два периода. Виждаме, че сумите са значителни и разбирам, че е уместно за мен да участвам в този дебат, посветен на мерките за одита. Нека да видим каква е ситуацията. В Чешката република имахме много сериозни проблеми при освояването на структурните фондове в миналото. През 2012-2013 година трябваше изцяло да променим системата и това въжи също и за системата на одита – трябваше да гарантираме независимостта на сертифициращите органи, одитните органи, защото истината е, че имаше определени проблеми и това се отнасяше и до системата, гарантираща достоверността и в системата за контрол, контрол на управлението и имахме проблеми с административния капацитет – също така експертите и лицата, работещи в съответните органи, имаха нужда да подобрят своите знания. И за това бяха предложени мерки за коригиране на ситуацията – те бяха одобрени от комисията, ние ги приложихме и това, което се случи на нивото на одитните органи беше следното. През 2013 година централизирахме основния одитен орган, той стана част на Министерството на финансите. Работихме с цялостната обща методика за одит, която беше разработена за всичките оперативни програми, бяха гарантирани достатъчни ресурси, за да се гарантира административния капацитет и цялата система да може да работи пълноценно. И всичко това подобри функционирането на одитния орган и цялостния подход, който прилагахме. И наистина, практически всички области постигнахме значително подобрение. Тук бих искал да повторя една идея, която вече беше нееднократно спомената тази сутрин. Не смятам, че трябва да извършваме някакви мащабни революции. Трябва да заложим на еволюцията. Виждаме как се променят нещата в, рамките на програмните периоди. Виждаме как се извършват одитите. И виждаме, че става дума за еволюция. Една система, която през 2012-2013 година създаваше проблеми постепенно, благодарение на всичките въведени мерки, ни позволи да елиминираме практически грешките от всички програми и също така да постигнем високо ниво на гарантиране на достоверността. Искам да повторя, че аз лично бих предпочел да се средоточим върху подобрението на системата за одит. Не препоръчвам да се извършват някакви основополагащи реформи, защото аз смитам, че нещата се развиват в положителна насока, по еволюционен път и мисля, че значителни сътресения само ще имат отрицателни последици за държавите членки. Сега за бъдещето. Какво трябва според нас да се направи в бъдещето? Според нас трябва да средоточим преди всичко върху това как да елиминираме при покриванията, които все още съществуват в системата на аудита. И другите оратори преди мен говориха, че трябва да се постави акцента върху системата, предвиждаща единен одит. Член 148 на регламента е 1303 от 2013 година е нещо, което ни позволява да подобряваме ситуацията възоснова на това, което научихме от предишния период, програмен период, но смятаме, че е необходимо да се доразвие това, което се съдържа в разпоредбите на член 148. Също видяхме от диаграмите, че проблемът с упростяването и избягването на припокриването не се дължи този проблем – на дейността на Европейската комисия или Европейската сметна палата, всъщност коренът на проблема според нас е в разпоредбите на член 148. И става дума също така и за контрол на националните сметки, защото има дублиране и това означава значителна административна тежест. Нещо, за което говориш и докладчика. Тежест за бенефициента. И нека да не забравяме, че бенефициенти също получават и средства от националните бюджети и това също трябва да подлежи на контрол. и е необходимо националния контрол да се извършва чрез Министерството, който има сертифициращ орган. И както вече казах, че трябва да средоточи върху удостоверяване на това, че разходването се извършва по законосъобразен начин. Според мен, исканията за плащане трябва да се основават върху набор от критерии. И по този начин ще постигнем това, че регламент 1303 от 2013 година ще може да служи за добра основа, защото ние смятаме, че управлението на изплащанията е уреден добре. Как можем да намалим тежеста, най-вече тежестта за бенефициентите? Смятаме, че мерките за контрол, одитите на място – на крайния бенефициент следва да бъдат намалени. Смятаме, че контрола трябва да се насочва към по-горните нива на одитната верига. Смятаме, че одитите и контрола трябва да се извършват на нивото на бюджетния контрол на нивото на Европейския съюз и нивото на държавите членки. И трябва това да се отчете за следващия програмен период, защото регламентът 1303 посочва, че всички трябва да подлежат на еднакъв режим, трябва да има равнопоставеност. И ако се установят случаи на неравнопоставеност, това трябва да се преодолее. И не трябва финансирането, подпомагането на бенефициентите да означава допълнителна тежа за тях. Така че всички промени и реформи трябва да бъдат предмета на консултация, на обсъждане на внасените предложения. И искам да спра на много важната роля на одитните органи и това е превенцията. Дейността на одитните органи е насочена най-вече към бенефициентите и към гарантиране на доброто функциониране на цялата система – като се започне от Европейската комисия, Европейския съюз. Искам да благодаря на Европейската комисия, която много ни помогна, която организира много семинари, конференции. Искам да благодаря на Генерална дирекция Речо и Генерална дирекция за етоста. Работихме много добре и получихме наистина много сериозна помощ. При нас идваха представители на одитните органи, на други държави членки, нашите представители на одитните органи също така участваха в дейностите, които се извършват на нивото на Европейския съюз, нещо, което много ни помогна. Също така работихме на нивото на националния координиращ орган. Имаме система за обучение, която според нас може да помогне за това да се гарантира по-висока точност и достоверност и по-лесното извършване на одитната дейност – и също така да улесни живота на бенефициентите. Така че това беше от мен. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Последният ни оратор за днес е госпожа Малина Крумова от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в България. Моля и вие да ни кажете от кога сте на тази длъжност. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Тук съм в качеството си на заместник министър на регионалното развитие, но имам опит също така и като ръководител на управляващ орган. Била съм и ръководител на Централното звено за координиране в България. Това е хоризонтално звено, отговарящо за координирането на всички управляващи органи в България. За това не е изненадващо, че ще се изкажа през призмата на управляващите органи. Член съм също така и на групата на високо равнище по въпросите на опростяването, учредена преди две години от комисията. Някои от вас днес вече се спряха върху работата ни. Ще се опитам наистина да съм кратка, за да не отнемам много от времето ви и за да има време за въпроси и отговори. Ясно е, че е необходим одит. Одитът е необходим, за да гарантираме, че разходването на средства от европейския бюджет и от националните бюджети се извършва в съответствие с изискванията и допринася за постигането на резултати но тези одити не бива да са прекалено скъпи. Проектите не се реализират, за да се изразходват средства в съответствие с правилата и процедурите. Проектите се реализират, за да се постигат резултати в името на хората. Трябва да имаме предвид това, когато говорим за одита. Съгласна съм с господин Зебер за това, че когато говорим за одит, трябва първо да говорим за упростяването на системите за управление и контрол. Това упростяване не бива да е само цел когато го извършваме, трябва да мислим за целите. Т.е. трябва да има ясна връзка между упростяването и целите. Казах ви, че ще се изкажа от гледна точка на управляващите органи днес. Господин Зеберт правилно каза, че тежестта се вменява не толкова върху Европейската комисия или върху бенефициентите. Системата е тромава, тъй като са сложни процедурите на ниво управляващи органи. Оттам проистичат и трудностите за бенефициентите. Одитите от страна на който и да е управляващ орган, независимо дали това е комисията или Европейската сметна палата, създават допълнителна работа за националните управляващи органи. Именно това вменява и допълнителна тежест на бенефициентите. Стига се до повече проверки на управлението, до по-строг контрол – в миналото, преди настоящия програмен период, не мислехме за това, че след всеки одит се въвеждат още по-тромави процедури. След всеки одит се въвеждаха още повече проверки, вместо да се подобри механизмът на вече извършваните такива. Освен това, обществеността се уведомява единствено за отрицателните констатации от одитите. Прекалено голямо значение се отдава на констатираните недостатъци. Не се обръща толкова внимание на положителните резултати. На национално равнище има и още един проблем, за който се изказа преждеговорившият. Одитите не се успорват а все пак одитите се извършват от човешки същества. Нито едно човешко същество не е идеално, нито един метод не е идеален. Не можем да допуснем, че аудиторите не извършват грешки, но техните одити не могат да се оспорват пред съд. А що се отнася до решенията и действията на управляващите органи, те са обект на контрол от страна на одитите, както и от страна на съда. Не се упражнява такъв контрол обаче върху аудиторите. Тоест не може да се намеси трета страна, арбитър. Освен това, одитите се извършват след като е приключила програмата, след като вече са били допуснати грешките. Нерядко Онези, които са допуснали грешки, в момента в който са ги допуснали, не са знаели изобщо, че грешат. Грешките са се дължали на промени в прилаганата практика с времето, например. И това наслагва допълнителни нива на контрол на ниво управляващи органи. Кои са положителните тенденции в момента? Подходът основан на единния одит, закрепен в регламента с общо приложимите разпоредби, например, е една такава тенденция. Друга такава положителна тенденция са превентивните действия, предвидени от комисията за настоящия програмен период. Залага се по-скоро на този подход, а не толкова на санкциите. Освен това, в одитите си комисията включва и препоръки, например препоръки за упростяване. Това въжи и за одитите на Сметната палата. Високо оценявам този подход, тъй като така в момента, в който управляващите органи се нуждаят от това, те получават полезни идеи за повишаване ефикасността на системата за сметка на осложняването. Радвам се много също така, че и комисията и сметната палата поне установиха, че трябва да се хармонизират методите на аудитиране както и методите на тълкуване на одитите. Много би ми се искало да има всеобща такава хармонизация на ниво всички контролни органи. защото изразходването на средствата по европейските фондове се контролира не само от европейски, но и от национални структури. Какво още можем да направим? Вече бяха упоменати някои идеи. Ще добавя само това, което не бе упоменато до тук. Съразмерността трябва да е в основата на всеки един одит. Мисля, че има какво да се направи в това отношение съразмерните одити и проверки трябва да се основават на нивото на подкрепа, както като суми, така и като съотношения. Освен това, одитите трябва да са съразмерни и от гледна точка на риска. Може би Франк е прав, като казва, че проверките трябва да се съсредоточат върху рисковите области и че извадките трябва да са представителни. Но мисля, че като цяло проверките трябва да отчитат риска. Освен това, трябва да има съразмерност на одитите и що се отнася до резултатите постигнати по проектите. Какво искам да кажа с това? Ако по един проект се постигат добри резултати, необходимо ли е да се прилагат корекции по него? Трябва да се разгледа също така и видът разходи. Съгласна съм с онези преди мен, които се изказаха в полза на упростените варианти за разходите. Това е възможност за намаляване процента на грешките, тъй като така направените разходи са по-малко податливи на грешки. Преждеговорившите казаха също, че в бъдеще комисията ще приема законодателство, което да е по-устойчиво на измами и грешки. Тази идея може до голяма степен да допринесе за упростяването. Както вече бе упоменато, една от основните причини за високия процент грешки е сложността. Обратното действие и при покриването на дейностите е нещо, което особено пречи на управляващите органи. Не знам какво е положението сега, тъй като периодът все още не е приключил, но през минали програмни периоди имаше проблеми, проистичащи от промени в законодателството, от промени в тълкуването и практиките. Понякога одитите се припокриват с вече извършени такива. Стига се до промени в тълкуването, което води до големи проблеми, особено когато става дума за разходи, направени в началото на програмния период. Трябва максимално да се избягва такава практика. Съгласна съм с колегата, от Чехия, който каза, че трябва да има крайна дата за проверка на националните бенефициенти. Ако след тази крайна дата се установи някаква грешка, трябва да има други възможности за коригирането й. Вече бе упоменато, че трябва да правим по-скоро проверка на резултатите от изпълнението, а не толкова на спазването на процедурите. Това е вярно, защото още при определянето и акредитирането се прави много точна оценка на спазването на процедурите. В рамките на този процес вече се установява дали са спазени процедурите. Може финансовият одит да се извършва, например, от националните органи, а комисията да се съсредоточи по-скоро върху резултатите от изпълнението. Така по-добре ще осъществим идеята за единния одит. Трябва да се съсредоточим по-скоро върху качеството, а не толкова върху количеството. Вече бе казано не малко по този въпрос. Има някои положителни тенденции в това отношение, но има още какво да се направи. Трябва да заложим по-скоро на консултациите, а не толкова на санкциите. В един одит се установяват грешки, недостатъци, правят се предложения за преодоляването им. Но необходимо ли е винаги да има финансови корекции, доколко те наистина допринасят за цялостния процес и за работата? Сега е моментът да преосмислим прага на същественост за грешките. Освен това, трябва да правим разлика между грешки и измами. Трябва много по-строго да подхождаме към измамите, за разлика от грешките. Може да се приложи прак за същественост, който да задейства временно преустановяване. Ако има измами, то следва да има временно преустановяване на плащанията. Ако има грешки, обаче, не би трябвало да има конкретни действия за санкциониране от страна на комисията. И накрая няколко думи за комуникацията и разпространението на най-добри практики. Ако искаме да реформираме одита, да го направим колкото се може по-ефикасен, ако искаме да подпомогнем управляващите органи при проверките, то ще трябва да разпространяваме най-добри практики. Трябва да разпространяваме най-добри практики не само на територията на държавите членки, както се прави, например, вече в България всички структури, извършващи проверки, споделят най-добри практики с управляващите органи там. Комисията от своя страна също трябва да разпространява информация за отделни случаи, проучени в държавите членки. Тя трябва също да получава информация и от управляващите органи там, това е най-добрата възможност да обучим аудиторите, да гарантираме качеството на одитите и ефикасността на системите за контрол. Няма да се спирам върху последния си слайд, който е за предизвикателствата, тъй като вече немалко малко говорихме за тях. Благодаря ви. Много Нови идеи бяха изложени в последното изказване. Мисля, че ако приложим всичко това, то в пресата ще избухнат множество скандали. Госпожа Длабайова. Um, uh, Благодаря. Преди всичко на господин Новаков и на секретарят и на вас, госпожо председател, защото това беше един наистина много полезен семинар и обсъждането беше много полезно. Също така мисля, че много добре бяха подбрани ораторите. Дебатът беше много балансиран, много балансирано беше представителството на различните оратори. Също бих искал специално да благодаря на последния оратор. Дори чисто графически високо оценявам вашата презентация от чисто естетическа гледна точка. Тя беше удоволствие. Сега искам да спрем някои въпроси видях, че червената нишка в изказванията беше, че се извършва одита експост, т.е. когато фактите вече са се състояли. И какъв въпрос искам да ви задам? Каква е тежеста от преминаването към предварителен предварителен одит? Какво ще означава това също така? Много интересен въпрос е отговорността. Господин Буреш говореше за това. Дори ако грешката е открита в единия механизъм на одит, кой ще бъде отговорен? Е бенефициента или проверяващия орган? И кой ще поеме финансово финансовите последици за допуснатата грешка. И отново за отговорността беше интересно предложението на комисията да се разчита повече на партньорите, на които може да се има доверие. Да, доверието е важно нещо, но доверието върви ръка за ръка с отговорността. Не може просто да се доверява на някого без да има ясни правила за това, за какво се отговаря. Разбира се, крайната отговорност за управлението и проверката на управлението е на Европейската комисия. И трябва да кажа, че много ниско е нивото на активност на държавите членки, когато обменят своите мнения, споделят своите мнения. Оказа се изключително трудно и така вече от години да получим мнение от държавите членки. Има ли някакви предложения, свързани с отговорността и отговорността на държавите членки, ако им имаме доверие и им възложим реализирането на модела на единен одит. Става дума точно отново за доверието и отговорността. И последно, както знаете, групата АЛДЕ обмисля упростяване на основните елементи в бъдеще. Аз съм член на тази група на високо ниво по упростяването и Хората знаят, че аз много настоявам върху изпълнението, резултатите, ползата от това неща да се извършат на нивото на Европейския съюз, но трябва да намерим баланс. Не можем да се хвърлим от една крайност с друга. Когато говорим за изпълнение, трябва също така да говорим и за редовността и законосъобразността. Тоест, наистина необходимо е да се гарантира този баланс и приодите. Благодаря ви още веднъж и ви поздравявам за този семинар. Благодаря ви и аз искам да се изкажа. Днес за пореден път се убедих в това, че при проверките проблемът не е на ниво Европейски съюз. Проблемите са разнородни и до голяма степен са свързани с това как се върши работата в държавите членки. Въпросът е как да въздействаме върху работата в държавите членки. Така или иначе, винаги се критикува Европейският съюз. Вече от доста време председателствам тази комисия и наистина не ми се иска остро да бъда критикувана за неща, които не мога да променя. Много е важен въпросът за това какво става в държавите членки, как се извършват проверките там, как се обединяват в селското стопанство, чисто специализираните проверки и финансовите проверки. Не бива да се сливат тези два вида проверки. Трябва много ясно да се разграничават, за да знае всеки точно за какво става въпрос. Господин Зеберт, благодаря ви за статистическите данни, които ни предоставихте за частотата на проверките по структурните фондове. Мисля, че вече се извършва минимален брой проверки по структурните фондове. Ако сравним броя на проверките в регионалната политика с този в общата сълскостопанска политика, то ще се убедим в това. Вероятно, Проблемите идват именно от това, от прекалено малкия брой проверки. Какво можем да направим последващата многогодишна финансова рамка, за да сме сигурни, че не просто се изразходват някакви средства. Винаги, когато се инвестират милиарди, има някакви резултати, но би ми се искало да постигаме по-добри резултати. Трябва също да спрем да финансираме по структурните фондове държави, <clears throat> учредителки на Европейския съюз. Показаното от сметната палата. Всички сме за единия одит. От 2004 година насам нашата комисия пледира за него. Комисията прави проверки на извадки в размер от 0,02%. Вие просто отбелязвате тези проверки. Каква е ролята на Европейската сметна палата в тази процедура на контрол? Обикновено сметните палати правят проверки на административните органи, правят проверки на проекти по места. Ако вие вече не правите такива проверки, то се стига просто само до формално одобряване на проверките, извършени от някой друг. Необходима ли ни е в такъв случай сметна палата с 500 служители? Не искам да ви провокирам. Въпросът е сериозен не искам да излизате с по 36 специални доклада годишно, тъй като те са просто извадки. Не мога да си създам пълна представа. Има въпрос, възниква сериозен въпрос за структур, структурирания подход към проверките на европейско равнище надежността на данните от държавите членки. Вече от години споря по този въпрос с вас, с представителите на комисията. Има проблем, тъй като впечатлението, с което оставаме по места, не съответства на данните, които получаваме тази година впечатлението, с което останахме ние, в никакъв случай не съответства на данните на Сметната палата. В областта на ОСП, например, комисията за първи път установи процент на грешки по-висок от процента установен от Сметната палата. Ако не можем по никакъв начин да се доверим на данните, то няма да постигнем нищо. Ще имаме само проблеми, с които ще си имаме работа през следващите 5 години. Проверка на законосъобразността и редовността спрямо проверката на резултатите от изпълнението. Колегата от България много добре разви този въпрос. В някои държави членки вече има псевдо законосъобразни системи. Разбира се, искаме по линия на финансирането по структурните фондове на ОСП да се създадат работни места. Но трябва да допринесем и за създаването на по-добри економически структури. Във връзка с това е много важно възлагането на обществените поръчки. Ако тук не проверяваме законосъобразността и редовността, то ще пропуснем шанса да насърчим развитието на средно големите предприятия. Търговете насърчават конкуренцията, структурират я. Преди няколко седмици бяхме в Унгария. Там установихме, че по в 36% от търговете участва само един оферент. Сигурна съм, че се постигат някакви резултати след тези търкове. дори чудесни резултати. Ако се спра само върху резултатите, а не върху процедурата, то ще изляза с положителни констатации. Но какво всъщност се получава в крайна сметка? Създават се монополни структури. Това въжи с пълна сила и за Чешката република, както и за други държави членки. Не може да не се спрем върху въпроса за законосъобразността и редовността. Вътрешният пазар и възлагането на обществени поръчки са в сърцевината на Европейския съюз. Ако не обърнем внимание на законосъобразността и редовността, то според мен ще поставим на карта именно тази сърцевина – Не ми стана ясно какво са норвежките фондове. Упомена ги колегата от Чехия. Бихте ли разяснили? Бих помолила колегата от България да вземе отношение по един проблем, който според нас съществува. Няма да се спирам въобще върху вашата страна, но мисля, че и там трябва да се правят проверки на законосъобразността и редовността. Как може по-силно според вас да заложим на проверката на резултатите от изпълнението? по адрес на Сметната палата. Докладите за отделни държави. Те за нас са изключително важни, тъй като в отделните държави има специфични проблеми. Не разбирам защо Европейската сметна палата не иска да изготвя такива доклади. Ако палатата не излиза с доклади за отделни държави, то това означава, че членовете ви не са независими. А не ни се иска да се стига до такова положение. Благодаря, че ме изслушахте. Няма други желащи да се изкажат в каква последователност сега да ви дам думата за отговори? В обратната последователност ли? Господин Лазаро, можете или да започнете, или да приключите. Добре, може да се изкажете първи, но имаме само още 15 минути. Thank you, madam. Благодаря ви, госпожо председател. По вашия въпрос или изразената загриженост за това как единият одит ще се прилага като принцип дали това ще бъде само слагане на чавки в съответните квадратчета в формулярите от страна на комисията или сметната палата. Не. Както вече ви казах, дори бих казал, заявиха в моето изложение, доверието трябва да се завоюва. Това не е нещо, което трябва да се приема като даденост без и безусловно. Да, можем да разчитаме на работата, извършена от другите, при положение, че са спазени съответните условия. Но ние ще извършим нашата дейност, свързана с проверка на изпълнението, проверка на съответствието. Няма да извършваме толкова голям обем работа, но ще работи максимално задълбочено в нашата дейност по аудита, също толкова задълбочено, както и при проверките, които извършваме на нашата дейност. И мисля, че може да се реши този въпрос за това как ще разчитаме на дейността, извършвана от други. Доклади за отделни страни. Ние обсъждахме много сериозно този въпрос и в миналото. По въпроса за информация за отделна страна или с разбивка по отделни държави, аз посочих в моето съобщение, че работим по възприемането на един нов подход и се надяваме в близко бъдеще благодарение на по-надежната информация от страна на Европейската комисия, благодарение на извършената от нас одитна дейност, ще можем да приложим този подход и да стигнем до добри резултати. До докладите за отделни държави, разбирам, че това може да бъде един отделен въпрос, но на този етап не мога да ви дам някакъв окончателен отговор. Госпожа Длабаева постави въпроса за възможността на провеждане на предварителни одити. Всъщност, ние извършваме това в Сметната палата. Извършваме това чрез проверка на системите. Но за да можем да преценим изпълнението трябва да извършваме последващи одити и как да обединим доверието и отговорността. Всъщност те са си взаимно свързани и аз се спрях на това в моето изложение. Благодаря ви. Yes, да, съвсем накратко. Искам още веднъж да подчертая, че ние съсредоточавам върху превенцията. Ние разчитаме на партньорите ни, защото сме проверили преди това техните системи и сме се уверили, че те спазват правилата. Разбира се, трябва да има ясни правила и разбира се, ако нещо е изгрешено, ако има някакви пропуски и ни установим това, е, установим, че партньора ни не е спазил правилата, разбира се, ще реагираме. И трябва да разглеждаме системата като цяло. Малко се тревожа, когато чувам тук, когато чувам за разделянето на нивата. Мисля си, че всяко едно ниво трябва да може да разчита на другите нива. И разбира се, изпълнението, резултатите, това е ключовия фактор, но има показатели за това и са необходими конкретни последващи проверки. Те трябва да бъдат ограничени и да средоточават не толкова върху нередностите, колкото върху отговорността и изпълняването на задълженията. Благодаря ви. Вие говорихте за надежността. Какво ще се случи, ако аудиторът сгреши или нещо в системата за аудит стане погрешно? Мисля, че тук трябва да възприемем същия подход, какъвто имаме и за нередности държавата членка. Ние тогава знаем, че държавата членка носи отговорност. В противен случай, ако няма небрежност от страна на държавата членка, то тогава съответно имаме други подходи. И разбира се, ако е открита грешка, аудиторът, да, и аудиторът може да допусне грешка, но отново се връщам към това, което вече казах. Трябва да видим къде е коренът за тази грешка. И сега за предварителните одити. Аз мисля, че всъщност това е контролът. За това говорих за модела за достоверността. Не аудиторите, а контролиращите органи трябва да извършват тези предварителни проверки, по-специално разплащателните агенции те трябва да проверят дали всичко се прави в съответствие с правилата. И нашата структура за управление всъщност е предварително условие за цялата дейност. За това в сферата на земеделието ни възстановяваме средства на държавите членки ежемесечно или на всяко три месечи, защото знаем, че съществуват съответните структури. Сега за общия въпрос от една страна изпълнението, от друга страна законността и редовността. Не смятам, че това са взаимно изключващи се неща. Да, има случаи, когато един проект и голям проект е извършван добре и резултати са добри, но виждаме, че едно и също дружество се печели търговете. Разбира се, тук трябва вече да се мисли за правила за възлагане на обществени поръчки. И за да стигнем до резултати днес, ние, тре, ние в момента разписваме много подробни правила за всеки бенефициент. Ако имаме много целенасочени, подробни правила за бенефициент, трябва да имаме и много голяма, тромава понякога система за контрол. Как да намерим баланс? Ние искаме да получаваме резултати и ние не смятаме, че трябва да прилагаме едни и същи правила за абсолютно всеки бенефициент в цел Европейски съюз. Поне това въжи за първия стълб на селскостопанската политика, но и искаме да има целенасочени конкретни правила на регионално ниво, например, така че бенефициентите да знаят какво да правят. Разбира се, също така това ще се отнася и до обществените поръчки, но няма да проверяваме дали системата за определяне на участъците земя е подходяща, защото това е задължение на държавата членка. Тя трябва да осигури това, че тази система функционира добре. Всъщност, основната цел е, ако искате да направите одита по-ефикасен, трябва да упростите законодателството. Е значително. Обаче в този случай може да се окаже, че одитът няма да бъде толкова ефективен. Така че трябва да се потърси баланс и искам да потвърдя казаното от господин Себерт и за това изтъкнах значението на структурите за управление. Ние смятаме, че едно от основните неща е стабилността и това е към което се стремим, когато работим с разплащателните агенции. Благодаря, госпожо председател. Да, изцяло съм съгласен с Кристина. Стабилността е от ключово значение – но също така ще се опра наказаното от докладчика. Това трябва да бъде интелигентна стабилност. Не цялата система да се обръща с главата надолу, но да се мисли за отделни стъпки, мисли, да се мисли за сложността на системата, както каза госпожа Крумова и да се стремим да направим системата по-интелигентна. Аз а, мисля, че наистина има повече проблеми в сферата на политиката за заближаване, отколкото замедели. и моля да ме извините, ако смятате, че моята презентация беше един провал, защото просто ние имаме наистина много нива на контрол и може би трябва да сравним това, което правим в сравнение с това, което правят колегите от стратегическите инвестиционни фондове. И Разбира се, очевидно трябва да сравним нашата дейност с тази, която се води по първия стълб. И наистина много пъти прозвуча, че има толкова много правила, които се добавят и се добавят. И, а важно е цяла Европа да спазва основните принципи и правила. Например, допустимостта на обществените поръчки. Това трябва да се гарантира. Също така има общи принципи на законодателство за опазване на околната среда, равнопоставеност на половете и има толкова правила и трябва да се извършват толкова проверки, за да се провери спазването на тези правила и затова системата става толкова мащабна и тромава по идеята за единния одит, така както беше определена тази идея в доклада на Европейската сметна палата през 2012 година. Смятам, че това е един много добър доклад. И единия одит не означава предварителни одити Става дума за цялата одитна верига и как различните брънки от тази верига могат да разчитат едно на друго. И доверието означава също така, че трябва да сме разумни към изпълнението, защото иначе един и същ бенефициент ще бъде проверяван непрекъснато от различни проверяващи. Да, госпожо Длабаева, много е важно да има и предварителен контрол. Той трябва да се извършва преди документите да бъдат представени на следващ ниво, каквото е сертифициращи орган. И трябва да се гарантира да има контрол и заверяване преди да бъдат подадени вече заверените отчети на Европейската комисия. Защото в противен случай нещата ще забавят много. Така че всичко трябва да се извършва преди сметките да са заверени, а не преди всяка заявка за плащане да се подава в Европейската комисия. Вие знаете, че за фонда за политиката за сближаване има проблеми, защото държавите членки не обявяват своите сметки, защото те искат да има достатъчно време да извършат всичките мерки за контрол, за да гарантират това, че няма да има финансови корекции. Така че виждате, че на всяко ниво от веригата има необходимост от корекции и от промени. За това смятам, че трябва да заложим на еволюцията, а не на революцията. И накрая за аспектите, свързани с довер... достоверността държава по държава. Много се радвам, че Европейската сметна палата започна дейността по преглед на нашите показатели, нашите цифри. Аз вече говорих за това, че Имаме резерви по програми, дори части от програмите в държавите членки. Ако откажем да валидираме програмата на държавата членка, е, това ще означава, че няма да можем да кажем, е, че няма достатъчна точност и достоверност. Ние трябва наистина да предоставяме достатъчно надежна информация на комисията. Европейската комисия трябва да получава надежна информация комисии. Съгласен съм с, с всички, които казаха, че не става дума за това, че трябва да се противопоставя изпълнението една страна и законосъобразността и редовността. Трябва да се гарантира това, че не се наслагват нови и нови нива, които представляват тежест. И трябва, разбира се, да опростяваме системата, като разбира се гарантираме, че законосъобразността е също спазна, включително и за обществените поръчки. Не трябва да осложняваме системата повече, отколкото това е необходимо. Благодаря ви. Благодаря ви. Опитах се да направя изчисление на базата на цифрите, които цитирахте. Ви една транзакция съответства на 1,4 милиона евро. Би било добре да ни подадете данни за това колко проекта са били проверени в рамките на един период по МФР. Ако броят проекти е 1 милион за една МФР, то колко от тях действително се проверяват. За нас е важно да се проверяват най-вече мащабните проекти. Ако бихте могли да ни предоставите една такава статистика, без за това да е необходимо сътрудниците ви да работят в продължение на дни, бихме били много радостни. Uh, by or by Norway funds or Norway grants, I mean... А когато говорих за норвежките грантове, аз имах предвид грантовете от Европейското економическо пространство или по-скоро за него, които се предоставят в рамките на вътрешния пазар на Европейския съюз. Uh, well, yes, I... Нямаме достатъчно време и няма да продължавам, но все пак мисля, че можем да се откажем от проверките на законосообразност и да преминем изцяло към одит на изпълнението, но в крайна сметка всичко се свежда до упростяване на законодателството. И трябва да говорим за това, а не само за аудитния подход. Благодаря ви. Напълно съм съгласна. Колкото по-малко правила, толкова по-малко грешки. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, за да не отнемам от вашето време, за предварителния одит. Да, наистина беше казано, че по дефиниция одитът е последващ, но може би трябва да средоточим върху факта, че трябва да средоточим върху превентивната роля, превентивната функция на одита. не се средоточаваме само върху грешките, а върху способността одита да помогне да се избегнат бъдещи грешки и това също въжи и за нивото на проверка. И искам да се спра на вашия пример за е, участието в търга на една фирма, която се печели е, търгове за обществени поръчки. Когато става дума за законността, одита на дейности няма как да разкрие подобен системен проблем, защото по дефиниция обществените поръчки с само един оферент не се смятат за незаконни, защото има само един оферент. Може би това е много конкретен, много тясно специализиран на търг за обществени поръчки. И а, ако се разкрие, че наистина има проблем, това се прави само чрез един хоризонтален поглед. И този хоризонтален поглед е възможен по друг начин, като се извършва одит на цялостната система и на целия сектор. Благодаря ви. Права сте, ако настоящата система на проверка на законността и редовността допуска подобни ситуации, то явно има нещо сбъркано в системата. Права сте. Пред... Докладчикът има думата последно. Благодаря ви, госпожо председател. Докато слушах всички ви, аз трябва да ви благодаря за цялото ви служене, не само за резултатите, които постигате, защото съм убеден, че вие правите най-доброто, което е възможно, работейки в интерес на хората, на гражданите, защото в нашата комисия ние се занимаваме с контрол на бюджетите, но това означава, че ние сме най-добрия приятел на гражданите, защото ние се стремим в максимална степен да защитим парите на дънакоплатеца. Американците казват, че няма нужда човек да създава проблеми, докато проблемите сами не изникнат, но мисля си, че трябва все пак да помисли много сериозно за този програмен период. Мисля си, че този семинар беше много своевременен и се радвам, че се срещнахме тук и обсъдихме това и още повече се радвам, че имаме някое разногласие, защото в противен случай би било много подозрително, ако бихме съгласили върху всички и се радвам, че успях да ви провокирам с моето уводно слово. Ще се посъря да го направя и сега, когато правя заключителните си бележки. Обеден съм, че вие всички разбирате, че ние сме в една и съща ситуация. За всички бенефициенти, за общественото мнение, ние всички сме едно и също. нези, които управляваме средствата. И това въжи за парламента, и за комисията, и за разплащателните агенции, и за сметната палата, и за отните органи. И ние наистина трябва да признаем, че всички вие бяхте прави във вашето изказване, Вие говорихте за процента одитни проверки. 1, 3 или 5%. Но когато сумираме работата на всичките националните одитни органи, органи за борба с измамите, регионалните органи, може би ние ще получим много по-голям показател. И тук имам сериозен въпрос. Дали можем да си направим усилието да изчислим какви са разходите по прилагането на мерките по управление и контрол на проекта за всички фондове 10, 20, 15%, не знам, може би по-малко, не знам, просто това са догадки. Но можете ли да си представите 45%? А, 4 до 5%. 4 до 5%. Е, не, казах по погрешка 45%. Но можете ли да си представите хората, които са ни избрали нас в тази зала, също така често ни разказва своите истории. Ние много често изслушваме истории от бенефициентите и някои от тях, особено по-древномащабните бенефициенти и малките дружества, много често предпочитат да се обърнат към банката – да вземат заем, да го изплатят с всичките лихви, вместо да се занимават с консултанти, с цялата бюрокрация, да чакат половин година за проверка, за предварително състояние, за одобрение и след това отново да се занимават с всичките документи. Така че убеден съм, че се движим в правилната посока и убеден съм, че след 2020 година одитът ще бъде по-добър не благодарение на нас, а благодарение на вас, на вашата дейност. Обеден съм, че тази комисия на парламента ще бъде един форум за обмен и генериране идеи и след това ще проследяваме как те се изпълняват на практика. Така че искам от сърце да ви благодаря за вашето участие. Днес за мен беше чест и удоволствие да участвам в този семинар днес. убеден съм, че скоро ще се видим, и ще се виждаме неоднократно по различни поводи. Мога само да се присъединя към тези думи на благодарност. Много интересни бяха дискусиите. Благодаря ви, че откликнахте на поканата ни. Със сигурност ще поддържаме връзка. Закривам тази част от заседанието. Преминаваме към точка 6. Становището на колегата Сарвама за позицията на парламента относно следващата МФР. Колегата е изготвил становище от името на нашата комисия. Давам му думата, за да ни го представи. Okay, thank you, chair. Now... Благодаря ви, госпожо председател. В момента имаме достатъчно спокойствие и тишина в залата. Позволете ми само да направя накратко няколко водни бележки по значението на темата, която разглеждаме. Всички знаем Брекзитът е нещо, което стои пред нас както и безпредседентни предизвикателства пред Европейския съюз, по-специално миграцията и също така сферата на отбраната беше посочена като приоритетна цел, една от приоритетните цели на Европейския съюз. Навлизаме в един период на 27 държави членки в Европейския съюз и за това трябва да отчитаме това, че са необходими доста смели промени. Някои казват, че ако нещо работи, няма нужда то да се поправя, но мисля си, че в този случай трябва да кажем, че когато нещо е развалено или щупено, просто сме длъжни да го поправим, да го ремонтираме. И възоснова на това изготвих моя проекто доклад, проекто становище преди да спра на самия текст, искам да кажа, че отчитах всички основни факти. Отчитах реалността. времено, пътеводната ми звезда беше да не се целим прекалено високо, защото иначе нищо няма да постигнем. Тоест, ние трябва да се целим високо, но също така трябва да отчетем, че бюджета на Европейския съюз има нужда от доста сериозен ремонт. Така че не става дума само за някакви козметични, дребни промени. Не, трябва да има преосмислене и сериозно изоснови преработване на бюджета. И така разделих моето становище, за да бъде по-ясно на седем различни раздела. Има седем заглавия. Те са първо привеждане в съответствие на бюджетния и стратегическия цикли. Второ, всеобхватен преглед на разходите на Европейския съюз. Трето, гъвкавост чрез определена на целите и нововъзникващите приоритети. Четвърто, добре обосновани потребности и реалната полза от нивото на Европейския съюз. След това как да се сложи край на неизпълнените задължения за плащания. След това бюджет основан върху резултатите, рамка за определяне на бюджетните ограничения и след това как да се попълни празнотата след Брекзита, рационализиране бюджета и въвеждане на нови ресурси. Няма да говоря за целия проекто текст, цялото проекто становище, но има някои съвсем конкретни аспекти и те са следните. Първо, за времетраенето. Предлага се бюджетният цикъл да бъде приведен в съответствие с 5-годишния мандат на парламент и комисията. И също така Що се отнася до прегледа, Европейската комисия трябва да извърши всеохватен преглед на разходите на Европейския съюз, преди да предлага новата многогодишна финансова рамка. След това, по-нататък становището за гъвкавостта и тук смятам, че планирането на бюджета трябва да бъде по-гъвкаво, защото знаем, че изникват кризи, че могат е, внезапно да се променят е, обстоятелствата. Една сериозна тема е упростяването на самата структура на бюджета на Съюза. Ние говорим за галактика от бюджети и за нашата парламентарна комисия все по-трудно да упражнява контрол, да следим какво се случва в тази галактика от бюджети. И по-конкретно предлагам становището също така Европейския фонд за развитие да бъде включен в бюджет на Европейския съюз. Говоря за подход основан върху риска. Това е една обща тема. Също така в становището предлагам механизмите за контрол да се основават повече върху риска. Ние вървим от доста време в тази посока, но мисля си, че още сме далеч от целта. По-нататък трябва да обърнем специално внимание на реалната полза, която се внася от Европейския съюз и по-добрите резултати. Както вече казах, преработването из основи, преработването на структурата, това е нещо като мозайка. Ако ви липсва едно парченце от мозайката тук или там, наистина вие няма да може да имате цялостна мозайка. Така че аз тук смятам, че също тези неизпълнени поети задължения изключително много усложняват реалната оценка и преглед на изпълнението. Затова трябва да обърнем внимание на този аспект също така. Много е важно също така да се обърне внимание на преосмисленето на разходите по политиката за сближаване. Необходими са по-ефикасни резултати. Необходимо е да имаме структурни, необходимо да имаме предвид структурните резултати, когато говорим за бюджета на политиката за сближаване. И също така, винаги опората трябва да бъде върху показателите за изпълнението. И разбира се, парите трябва да се насочват там, където парите гарантират растеж и служат на доброто за цели Европейски съюз, за доброто на целия Европейски съюз. Да, знам, че непрекъснато говорим за това, но също така трябва да въведем такива правила, че това да бъде неизбежният резултат на провеждането на политиката и целият бюджетен процес. Бих могъл да спомена също така преминаването промяната. И всъщност баланса между различните функции в сегашната многогодишна финансова рамка. Целият баланс на ОСП и политиката на сближаване те трябва да бъдат преосмислени, точно защото имаме нововъзникващи приоритети. И всъщност те вече не са нововъзникващи, те вече са тук, те съществуват. Знам, че ще бъде болезнено, но трябва да сме подготвени да обмислим баланса и дела на политиката сближаване и общата селскостопанска политика, разбира се, е, няма намерение сега да спирам върху подробностите, но някои идеи съм изложила в моето проекто становище. Те се отнасят до общата селско-стопанска политика. Съюзът трябва да прави по-малко от нещата, където няма особена полза от е, това да бъде задействан нивото на Европейския съюз. Това също е свързано с изпълнението на бюджета и резултатът бюджета – и също така говорим за същината, сърцевината на бюджета, но смятам, че задължение от нашата парламентарна комисия е също така е, че не трябва да пропускам възможността да се произнесем или поне да кажем как може всичко това да работи и то добре. Така че следва да се каже също така, че някой напуска и това означава, че 10-15 милиарда евро също ни напускат и имаме разходи, за които трябва да се погрижим. Ние трябва да помислим и разбира се Европейската комисия също трябва да помисли много внимателно. Какво може да се предложи? Какво комисията може да предложи, може би? Трябва да се помисли за фиксиране на определен процент, например 1% от брутния национален доход или пък да се помисли за реален напредък в предложенията за нови собствени средства. И накрая становището по-подробно разглежда евентуалните най-подходящи начини за постигане на това – и за да не бъда прекалено скромен, говоря и за целите и в заключение говоря за механизма за отстъпки при внасяне на националните вноски в Европейския съюз. Ако искаме бюджета да работи по-добре, трябва да се откажем от тези намаления на националните вноски. Така че, накратко, това беше от мен. Благодаря на госпожа председател Гресли, благодаря на колегите за възможността да ви представя моето проекто становище. Крайния срок в нашата комисия за внасяне на изменение е 30 октомври, 2 часа след обед. Гласуването ще се проведе ли на 20 или на 21 ноември в нашата комисия. Благодаря. Доста амбициозни цели има в документа ви, господин Али. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Първо, искам да поздравя господин Сарвама за становището му. Изготвеният от него документ обхваща широк диапазон от теми, свързани с виждането на парламента за евентуалното реформиране на цикъла на многогодишната финансова рамка. По време на предходните дискусии по темата в нашата комисия през месец юли бяха повдигнати ред въпроси във връзка с необходимостта от дългосрочна стратегия, продължителността на цикъла на МФР и въвеждането на постоянна система за този цикъл, като пример за добра практика за публичния сектор. Радвам се, че колегата е подходил сериозно към всички тези въпроси и ги е включил в текста си. Хармонизирането на бюджетния и стратегическия цикъл е добра идея – но съм притеснен, защото не сме започнали разработването на следващата 10 годишна стратегия, на стратегията до 2300. А що се отнася до следващата МФР и предложението за стратегията, трябва да се направи обстоен преглед на разходите. Трябва също така да се стремим към максимална рентабилност, като направим оценка на административните механизми и механизмите на контрол. Гъвкавостта също е важен въпрос. Има различни възможности за постигането на гъвкавост. Например, може да се въведе механизмът на автоматичното подновяване. Трябва да има и повече гъвкавост между отделните функции и от между отделните години. Не бива да забравяме, че Европейският съюз без полетян. Отред кризи. За това трябва да има и резерв за кризи в подходящ размер. Освен това, съставянето на бюджет, ориентиран към резултати, е изключително важно от гледна точка на съставянето на един прозрачен, максимално ефективен бюджет, от който проистичат колкото се може повече ползи за гражданите ни. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Господин Шварц от Европейската комисия. Благодаря, госпожо Гресле. Ще продължа на английски, тъй като становището ви е изготвено на английски. Запознахме се с голям интерес с текста. В него са включени много от темите, съдържащи се и в документа за размисъл върху финансите на Съюза, като акцент върху допълнителните ползи от намесата на Съюза, например. В документа за размисъл се съдържа определение и описание на допълнителните ползи, проистичащи от намесата на Съюза. По въпроса за прегледа на разходите. Към момента извършваме преглед на разходите по всички програми, финансирани от Европейския съюз, в съзвучие с препоръката на Европейската сметна палата. Това също е отразено във вашето проекто становище. Опоменахте важни въпроси, като необходимостта от повече гъвкавост, например. Комисията също смята, че към момента трябва да помислим за въвеждането на още по-голяма гъвкавост по бюджета. Същото въжи и за собствените приходоисточници. Особено ни радва фактът, че в становището са залегнали амбициозни цели – това е и подходът на комисията. Комисар Етингер неведнъж го е заявявал публично. Твърдите в текста също така, че трябва внимателно да обмислим възможностите за попълването на липсата от финансиране, която ще възникне след Брексит. Ще трябва да гарантираме финансиране, например под формата на определен процент от БНД. Ще има липса на финансиране и по някои от новите ни приоритети след Брексит, като например миграцията и отбраната. Според нас текстът на господин Сарвама е изключително полезен с оглед на дискусията. Документът за размисъл предвижда период на допитване ние много сериозно ще подходим към това допитване. Днес, например, внимателно ще следим дискусиите ви. Благодаря. Последен има думата докладчикът. Благодаря на всички. Нека набързо обобщя. Явно по становището на нашата комисия по бюджетен контрол по този мащабен проект, пред който ще сме изправени през идните години, има консенсус. Готови сме да откликнем на призива на комисията. Нека накрая кажа и няколко думи за графика за целия този процес. Някои от парламентарните комисии предстои да обсъдят становището. То ще бъде обсъдено, например, днес в Комисията по транспорт. Предстои да го обсъдят и други парламентарни комисии. Всички те ще приключат работа по становището най-късно през месец януари. тогава Комисията по бюджети ще приеме своя доклад по собствена инициатива. Това е текстът на колегите Олбрихт и Тома. Той ще бъде прият в Комисията по бюджети през месец февруари. Гласуването в пленарната зала ще се състои през месец март. Ще видим и какво ще предложи и междувременно и комисията. Благодаря ви. С това изчерпахме точка 6 от дневния ред. Преминаваме към точка 7. Специален доклад номер 30 от 2016 на Европейската сметна палата за ефективността на подкрепата от Европейския съюз на приоритетни сектори в Хондурас. Добре дошъл на посланника на Хондурас в Европейския съюз. Радваме се, че сте тук. Ваше превъзходителство, От името на Сметната палата сред нас е госпожа Бетина Якобсен. Веднага ще й дам думата, за да ни представи специалния доклад. След това ще дам думата на докладчицата госпожа Яла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, госпожи и господа, благодаря ви за възможността да ви представя специалния доклад за ефективността на подкрепата на Европейския съюз за приоритетни сектори в Хондурас. Накратко ще ви представя основните наши констатации, заключения и препоръки. Но нека първо ви изложа контекста, в който се предоставя подкрепата на Европейския съюз за Хондурас. Защо е важна тази държава? Тя е изправена пред големи предизвикателства във връзка с развитието си. Там има голяма бедност, макроекономическа нестабилност, корупция, Шири се насилието. Европейският съюз е вторият по големина търговски партньор на Хондурас и четвъртият по големина донор за страната. Общият размер на финансирането се увеличи от 223 милиона евро за периода 2007-2013 на 235 милиона евро за периода 2014-2020. Аудитираният период бе 2007-2015. Бяха аудитирани плащания в размер от 119 милиона евро. Половината от тази двустранна подкрепа бе предоставена по линията на бюджетна подкрепа, а останалата половина под формата на проекти. Освен това, Хондурас се е възползвал и от програми за регионално развитие, подрегионални програми и тематични бюджетни редове. Спряхме се върху трите основни области – намаляване на бедността, природни ресурси и сигурност и правосъдие. На тях се паднаха 89% от разходите по двустранната подкрепа. Целта на одита ни бе да направим оценка на ефективността на помощта на Европейския съюз за приоритетни сектори в Хондурас. Извършихме оценката си, като първо направихме проверка на управлението от страна на комисията. Освен това, направихме оценка и на това доколко са били постигнати целите. Какви са констатациите ни? Като цяло, според нас, двустранната подкрепа за развитие от страна на Европейския съюз за приоритетни сектори в Хундурас в рамките на аудитирания период – отчасти е била ефективна. Като се има предвид тежкото положение в страната, Европейският съюз е предприел адекватни действия, които като цяло са довели до желания резултат, въпреки голямото забавяне. Помощта като цяло е довела до редица положителни промени. От друга страна, цялостното положение в страната продължава да е тревожно. Увеличила се е бедността, намаляла е площа на горските масиви, продължава да е висока престъпността, шири се и насилието. В констатациите ни се заявява, че Европейският съюз се е насочил към области, където има най-голяма нужда от помощ. Установихме въпреки това, че е имало сериозни недостатъци на ниво управление – помощта от страна на Европейския съюз, от страна на комисията. Бил е приложен гъвкав подход, поради което в някои области е имало европейско финансиране за сравнително кратък период. От това е възникнал риск за резултата от подпомагането. Установихме също така, че подкрепата от страна на Съюза е била залегнала на много широко определени цели, поради което финансовото подпомагане е било предоставено в продължение на много години. В Хондурас има добра структура за координиране. Въпреки това, в много ограничена степен се е стигнало до такова, поради което е имало припокриване при подкрепата. В Хондурас има големи рискове поради нестабилното макроекономическо положение и слабото финансово управление. Комисията отчасти се опита, успя да ограничи рисковете, свързани с това, но не е направила достатъчно структурирана оценка на допустимостта за бюджетна подкрепа така че напредъкът на страната да се измерва в съответствие с ясно определени критерии. Управлението на изпълнението от страна на комисията не е било на ниво, поради недостатъчно добре подбрани показатели и недостатъчно добри последващи действия по препоръките. Комисията е предприела усилия за установяването на структуриран диалог в ред области в Хундурас, но тези нейни стратегии са прекалено общи и не обхващат всички относими области. Какво препоръчваме? За да е по-ефикасна помощта на Европейския съюз за развитие в Хундурас, препоръчваме комисията първо да приложи по-ефективен подход, като прояви повече последователност и фокусираност. Освен това, тя трябва да подобри управлението на операциите за бюджетна подкрепа, трябва да измерва резултатите от действията на Съюза, трябва да установи също така и политически диалог в приоритетни сектори. Благодаря на комисията за взаимодействието и по време на одита. Благодаря също за ангажираността, която прояви за изпълнението на всички наши препоръки, както и за ангажимента и да усъвършенства механизмите си. Представих доклада на ръководителите на делегациите за връзка с Централна Америка. Благодаря на госпожа Аяла Сендер за сътрудничеството и благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви, госпожо председател. И ние ви благодарим. Думата има докладчицата Яла Сендър. Благодаря ви много, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на госпожа Бетина Якобсен за нейния доклад най-вече защото това де-факто е първия доклад и искаме в максимална степен да научим за това, какво случва и как нещата могат да се променят в бъдещето. Имах много добро сътрудничество с Европейската комисия. Благодаря за сътрудничеството и за търпение. Също така бих искала да благодаря и на посланника на Европейския съюз в Хондурас. Имахме прекрасно сътрудничество и резултатът от цял тази дейност означава, че можем да постигнем резултати. Ние спътувахме до Хондурас, срещнахме с съответните заинтересовани страни, бяхме поканени от самия посланник. Въпреки, че докладът беше представен в началото на годината. Той се отнася до бюджетната подкрепа за една държава, с която беше сключено споразумение и става дума също така за една държава, която в момента е предмет на анализ и има в момента посещение на аудитори от Европейската сметна палата и тази държава поради държавния преврат през 2009 година е в много тежка ситуация и това изискваше много дълъг анализ, някой ще каже прекалено дълъг анализ, тъй като трябваше да бъдат извършени различни анализи, така че имаше много сложности и тази бюджетна подкрепа е от особено значение за Хондурас. И разбира се, бюджетната подкрепа се основа върху резултатите, както се научи тази държава, която започна да се учи как да работи с този нов инструмент. Смятам, че може би анализирания период е един период, който заслужава два мандата от 2007-2015 година. Имахме първо период 2007-2012 програма за бюджетна подкрепа. Всичко обаче беше изключително затруднено и блокирано всъщност от държавния преврата и имайки предвид бъдещите одити на подобни помощи за подобни държави, може би трябва да се предвидят по-кратки периоди на по-интензивна дейност, а след това вече да има последващи действия, последващи мерки. Защото когато одитната дейност е толкова широка, то виждаме, че някои резултати се оказват устарели – ние видяхме, че след държавния преврат всичко беше парализирано. Имаше криза, ужасяваща за държавата, но също така и за двустранните отношения и за предоставянето на помощта. И преценката на одита за това какво се случваше след преврата и възстановяването на взаимоотношения с Европейския съюз, също така означаваше нови приоритети за бюджетната подкрепа. Защото държавата, възстановяваща се след държавния преврат, представляваш също така и за нас, за Европейския съюз, много важен опит на работа с подобни страни. Имаше някои важни елементи, например контактите, които извършваше Сметната палата с бенефициентите, интервютата, които правеше, провеждаше сметната палата. И след 2012 година, когато беше подписано споразумението, ситуацията започна да се променя, защото основата на споразумението с, с, с целия регион също така предвиждаше подобни помощи и това регионално измерение обогати сътрудничеството между Европейския съюз и региона. Освен това, искам да кажа, че научихме нещо в нашите контакти с Европейската комисия, нещо, което е за много, нещо, което за мен е много важно и е голям въпрос за нас защото бюджетната подкрепа означава да се работи на по-равнопоставена основа с нашите партньори и да се обсмисли, да се обмисли по-скоро, извинете, как да се извършва тази подкрепа от страна на Европейския съюз. Видяхме тук много сериозни предизвикателства. В случая с Хондурас можахме да научим, че е много важно да видим как трябва да се засилва институционалната уредба, която беше накърнена, разрушена в резултат от държавния преврата. Има много предизвикателства в тази държава и корупция, и неравенство, но говорим за възстановяване на основните държавни институции след държавен преврат и бюджетната подкрепа, която подпомага тази държава и също така това подпомагане означава, и ще го кажа в присъствието на посланника, необходимостта тази държава да се насочи към мащабно сътрудничество с Европейския съюз и тази държава осъзна колко е необходима прозрачността, избягването на ненужната бюрокрация. И искам също така да подчертая, че е важно да се определи как Хондурас може да стане и вече на път да стане един от най-добрите примери за борба с корупция и гарантиране на прозрачността. Е, много е важно да се работи в такива сфери, като борба с престъпността, проблема с малолетните престъпници. И видяхме значително подобряване в много сфери. Видяхме, че се извършват много мащабни проекти за подобряване на туризма, на економиката, а също така за подобряване на развитието на страната, включително и на одитната дейността. Така че виждаме как тази държава се учи от Европейския съюз в една толкова тежка, критична ситуация. И законодателите, и ние най-вече в нашата парламентарна комисия, трябва да отчетем, че в една ситуация на държавен преврат, всичко се парализира. Трябва да се връщаме назад, след като ситуацията почна да се нормализира и трябва да разглеждаме бюджетната подкрепа като един инструмент, който подобрява ситуация в държавата и трябва да отчитаме важни фактори и трябва много бързо да се научим как да отчитаме това, че в една държава много бързо върви възстановяването след кризата, възстанов... каквато е държавния преврат, възстановяват се институциите. И искам да кажа, че ние всички учихме много и научихме много. И на Европейската комисия беше полезен този опит, за да подобри и да промени към по-добро, към по-добро извинете, своята дейност възоснова на това, че трябваше в движение да се променят начините на действие, трябваше да се въведат нови формули, така че бюджетната подкрепа да зависи от резултатите. И един въпрос, който според мен е основополагащ, и този въпрос нееднократно се появява и в нашата парламентарна комисия. Трябва да можем да знаем как да измерваме стоиността на непредоставянето на помощта. Ние, парламента, имахме специално проучване на тази тема, но мисля, че трябва да направим допълнителни стъпки да конкретизираме точно това. Какво би се случило в Хондурас, където продължава да има много предизвикателства, ако нямаше да има изобщо помощ за бюджета на Хондурас. Мисля си, че това е принципен въпрос и заедно с Европейската комисия и с Европейската сметна палата трябва да предложим формули, които ни позволят да измерим каква ще е стоеността на това да няма помощ от Европейския съюз. Мисля си, че имаме прекрасен опит, прекрасни инструменти на разположение и опита, натрупан с Хондура, според мен, е много показателен и насочва вниманието ни към въпроса какво би се случило, ако бихме оставили тази държава на произвола на съдбата. И виждаме, че Европейският съюз успя да сключи първото си регионално споразумение с Латинска Америка. И Хондурас е една важна държава, не на последно място, защото е коридор между южната и северната част на континента. Разбира се, има много лоши новини, които идват от Хондурас. Проблема с наркотиците, и трафика на наркотици, но виждаме, че тази държава се стабилизира и чрез споразумението с региона се интензифицира търговията, но най-важното е, че тази помощ на Европейския съюз позволява на тази страна да стъпи на краката си след изключително тежка ситуация. И заключенията, които са направени от взаимоотношенията между Европейския съюз – и Хондурас показват колко е важно сътрудничество, за да може да се извършват огромни промени в държавите, на които Европейския съюз помага. И бих искал да помоля Европейската комисия да говори повече за това какво е научила тя и е, това означава много неща. Борбата с корупцията, прочистването на полицейските органи от лица, които са били свързани с режима и други. Мисля, че трябва да средоточим върху най-добрите примери и да помогнем на тази държава да стане образцова в Латинска Америка, включително що се отнася до отношенията между нея и Европейския съюз. И искам да благодаря на Европейската комисия, на Европейската сметна палата и най-вече специални благодарности към посланника. Благодаря. Думата има представителят на генерална дирекция ДЕВКО. Бихте ли казали няколко думи и за европейските интереси? Благодаря, госпожо председател. Благодарим на госпожа Якобсен от Европейската сметна палата, както и на евродепутат Аяла Сендер. За нас въпросът е много важен, тъй като приключи цикълът от консултации с ключови европейски институции. Бяха проведени разисквания и на ниво съвет. Съвета дори излезе с заключения със специалния доклад през месец юли. Приключи този много важен цикъл от консултации, поне на първи етап след публикуването на специалния доклад за нас е много важно не само от гледна точка на прозрачността, но и от гледна точка на отчетността да има последващо проследяване. Това ме отвежда до най-важния за комисията въпрос, а именно фактът, че препоръките и констатациите на комисията – прераснаха в нещо като матрица, разработена от комисията. Предвидили сме конкретни мерки по всяка една препоръка. За всяка мярка е предвиден и график за изпълнението им. Постигнати са редица подобрения. Те бяха постигнати, бих казал, по естествен път. Сметната палата с право констатира, че през 2014 година не работехме много активно в Хондурас, но сега положението е по-различно. Съсредоточаваме се върху продоволствената сигурност, заетостта и върховенството на закона. Запазваме известна гъвкавост по хоризонтални въпроси, най-вече укрепването на институциите и борбата срещу корупцията, както и въпроса с правата на човека. Сега действията ни са много по-фокусирани в сравнение с миналото. Друг пример е фактът, че операциите за бюджетна подкрепа и по-точно тяхното управление бе подсилено. От 2012 година насам действат нови насоки. Така, например, сега се отдава много по-голям приоритет на въпроса за риска и управлението на риска в рамките на бюджетната подкрепа. Политическият диалог, свързан с операциите за бюджетна подкрепа, също бе активизиран. Управлението на операциите за бюджетна подкрепа сега е много по-силно, много по-надежно. Мога да ви дам още един пример, свързан с измерването на резултатите. От началото на настоящата рамка за сътрудничество, т.е. за настоящия програмен период 2014-2020, отделяме много по-голямо значение на така наречената рамка за резултатите, за всяка многогодишна програма за отделна страна. По индивидуалните програми за бюджетна подкрепа работим с възможно най-добрите показатели за тези програми. В Хондурас, например, в момента подпомагаме страната при усъвършенстването на системата за статистически данни. Има редица проблеми, които са общи за всички страни от региона и по които вече сме работили. Има и някои специфични за Хондурас проблеми. Сега, след като вече е на лице докладът, сме изготвили специален списък с операции за подкрепа. Разполагаме в делегацията си с експерти, например в областта на публичното финансиране на програми и неговото управление. Не такъв бе случаят в миналото. Работим и за укрепването на координацията между донорите, Смятаме, че до средата на следващата година ще има съвместни действия от страна на донорите в страната. Като цяло, се радваме, че е имало полза от подкрепата на комисията за страната. Радваме се, че от тази подкрепа са проистекли резултати в ключови области. Докладът на Сметната палата ни служи също така и за инструмент за управление. Дава ни възможност да работим по проблеми не само в Хондурас, но и другаде. Въпросът за експертния опит в рамките на операции за бюджетна подкрепа е важен въпрос – към който дирекцията ни подхожда сериозно, както в региона, така и отвъд границите му. Радваме се, че повдигнахте въпроса за разходите, които ще проистекат от непредоставянето на помощ. Това е един въпрос интересен не само от гледна точка на Хондурас. Става дума за хоризонтален въпрос. Госпожа Яла Сендер, упоменахте, че аудитираният от палатата период е съвпаднал с политическата криза, която се разрази страната през 2009, както и с финансовата криза. Бих ви препоръчал да се запознаете с наличните графики, които ни дават представа за бедността в страната. Ако погледнете тези графики, то ще видите, че бедността през периода на кризата се е увеличила, след което от 2013 година насам нивото на бедност се е стабилизирало. Би ни се искало да вярваме, че подкрепата на комисията за страната е допринесла за това намаляване на бедността, най-вече по линията на операциите за бюджетна подкрепа, по които е предвиден елемент за подсилване на институциите. Приключвам с това, госпожо председател. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Якобсен. Първо, колегата Салафранк. Благодаря, госпожо председател бих искал да кажа, че за мен е особено удоволствие да участвам в този дебат, защото аз бях председател на делегацията на Европейския съюз за Централна Америка. Съгласен съм с госпожа Яла и също така имах възможност да се срещна с господин Селая в Тегуси Галпа преди много сложни обстоятелства – и разбрах какво означава да се излезе от една толкова тежка криза чрез процес на избори и помощ, предоставена от Европейския съюз. За това искам да кажа, че казаното от докладчика за значението на помощта на Европейския съюз, наистина това беше много важна помощ. Да, не всички предвидени резултати бяха постигнати, но госпожа Яла говореше също така, че в тази държава нивото на бедност достига 78%. В тази държава има много престъпност. И тази държава получава помощ от Европейския съюз чрез различни финансови инструменти, най-вече чрез бюджетна подкрепа, подкрепа за макроекономическото равновесие и това много ясно подчертава, както каза и Европейската комисия, че е необходимо много сериозно да се обмисли към какво точно трябва да се насочва помощта за развитието в контекста на новата ситуация – Комисията представи много интересен доклад, обсъждахме го в пленарна зала. Мисля, че трябва да съчетаваме както помощта, която се предоставя на трети държави, така и да съчетам тази помощ с търговията чрез включване на търговски споразумения. Докладът на Сметната палата посочва, че дейността на Европейския съюз трябва да бъде по-конкретна, по-съгласувана и трябва да определя по-ясно приоритетите. В този конкретен случай имаме борбата срещу бедността като такъв приоритет. И също така трябва да се стремим към това, че бюджетната подкрепа и другите види помощи трябва да се основават върху по съгласувани приоритети и това трябва също така да се измерва и чрез нашата възможност за влияние. Обаче смятам, че за една държава като Хондурас, която е много важна, трябва да можем да измерваме до каква степен нашата помощ и отново подчертавам, че Хондурас е важна държава и нашата помощ е необходима, но трябва да проверяваме, да измерваме доколко предоставената от нас помощ служи на постигането на поставените от нас цели. И искам да кажа, че е много важно делегацията ни в Хондураса да може да разполага със служители, които да имат необходимите знания и мисля, че вече се преодоляват проблемите, посочени от Сметната палата. Сметната палата ни каза, че като цяло са постигнати планираните резултати, но биха могли да бъдат по-добри тези резултати, ако бяха оптимизирани редица условия. Разбира се, тук трябва да отчетем и сложната ситуация в държавата и разбира се, трябва да се внесат и някои подобрения в начина по който се предоставя помощта на Европейския съюз. Моята политическа група, след като изслушахме докладчика, Сметната палата и Европейската комисия, споделя целта, която според мен е наша обща цел – да предоставяме тази помощ, но да се гарантира това, че тези помощи постаг... постигат поставените цели и че са по-ефикасни и че трябва да помогнем на една приятелска нам държава да може да управлява тези средства по-добре. Благодаря. Накрая госпожа Якобсен. Благодаря, госпожо председател. Бе направен един коментар за обхвата на одита за аудитирания период. По този въпрос винаги се опитваме да постигнем баланс. По този конкретен одит трябваше да аудитираме паричните потоци по проектите по които е била предоставена помощ в най-голям размер. Периодът на одита бе сравнително кратък от ноември 2015 до април 2016 но ставаше дума за проекти започнали през 2007 и продължили през 2015 година. Поради това, че по някои проекти е имало значителни забавяния. коментарите на комисията по рамката за резултати. Би ни се искало тази рамка да бъде реализирана. Много често в докладите си констатираме, че има слабости и недостатъци при подбора и използването на показатели и цели. Ако не използвате конкретни показатели и цели в рамката си за резултати, то тогава наистина е трудно да се измери въздействието на помощта. Би било важно и интересно да се проследи работата на комисията по рамките за резултати. Тя трябва да изработи много добри цели и показатели, за да може да се измери и въздействието. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин посланникът поиска думата. Заповядайте. Благодаря ви, дами и господа. Преди всичко искам да благодаря на изказалите се преди това. Всеки който взе думата. Бих искал да отправя моят благодарност към е, тях. Този доклад показва прекрасното сътрудничество и подочетността, която уважаваме. За това искам да благодаря на Европейската сметна палата и на госпожа Якобсън. Искам да кажа, че докладът беше наистина нещо, което отне много време. И разбира се, имаше много неща, които се случваха междувременно в моя държава. Държавен преврат, криза, след това възстановяване на институциите, възстановяване на правната уредба. И независимо от това, че толкова много време мина, докладът продължава да отговаря на действителността. И искам да говоря също така за това, че ни наблюдаваха и други организации, особено що се отнася до принципа на ефикасното използване на помощта. Европейският съюз беше най-важен фактор за постигане напредък от страна на Хондураса. Ние сме ангажирани с сътрудничество на Европейския съюз и сме отворени към това сътрудничество. Хондурас е държава, в която има предизвикателства. Имахме предизвикателства и тази година, и през тази година имахме три посещения в Хондурас и всичките те приключиха с положителни заключения. Така че искам да ви кажа, че от 2010 година Хондурас продължава да изпитва много затруднения, но знаем, че тези предизвикателства ще изискат много време, за да бъдат преодолени. Продължавам борбата с трафика, наркотици, корупцията срещу бедността. Знам, че не сме направили достатъчно, но искам да ви уверя, че помощта на Европейския съюз е важна за нас и е нужна за нас. И отново искам да ви поканя в нашата държава. Елате в Хондурас, както каза вече и госпожа Яла Сендер. Елате да видите каква е реалността. Не е достатъчно да се гледа от разстояние. Трябва да видите отблизо предизвикателствата. Ние сме съгласни с доклада. Той е изключително положителен по съдържанието си. И също така има един много положителен доклад на Комисията по развитие на Европейския парламент, което ни посети миналата година и помощта на Европейския сътрудничество с Европейския Европейския съюз е нещо много ценно за нас. Ние сме държава, която продължава да се бори с огромни предизвикателства. Знаем, че имаме напредък, например, намаля процента на престъпленията, особено убийствата, но това не е достатъчно. Но помощта на Европейския съюз успява да промени живота на всички жители на Хондурас. И ние Искаме тук да заявим, че сме ангажирани сътрудничеството ни с, с международната общност. И разбира се, ние се стремим да гарантираме прозрачност, работим с прозрачност без граници и работим и по правата на човека. Искаме не само да ги спазваме, но и да развиваме. И работим много усилено с Комисията по човешки права в Женева и с... ние работим с всички международни органи, с всички държави. Винаги сме отворени и сме готови да бъдем отворени, да сключваме споразумения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, Ваше превъзходителство. По много мил начин се опитахте да популяризирате страната си. Пожелаваме на страната ви всичко най-добро. Докладчицата. Благодаря ви, госпожо председател. Смятам, че мога да направя едно обобщение на това, по което работихме. Чухме тук и другите изказвания. И мисля, че наистина е важно да продължи съвместната работа в същия формат, който е много динамичен. И това е едно общо научаване един от друг и това е обща работа на парламент, Европейската комисия, Сметната палата и Хондурас. Да, необходимо е да се преодоляват сложностите и пропуските, но ние виждаме, че държавата се движи в правилната посока и трябва да разгледаме всички възможности и не говорим само за Хондурас, както каза и комисията. за едно положително сътрудничество, положително сътрудничество въпреки сериозната криза, която бе преодоляна. И също така можем този опит да го приложим към други държави, така че тук има двойна, двупосочна благодарност, защото ние много сме научили и можем да помагаме по този начин на трети държави и Например, можем да посетим Хондура, за да видим как стоят нещата с управлението на земите, земеползването. И бих помолила госпожа Якобсен да има последващи мерки, свързани с тези аудити, особено като имам предвид тежките моменти и за Хондурас и за Европейския съюз, които голяма степен бяха преодолени. И ясно е, че ще е необходимо да се продължава помощта на Европейския съюз и разбира се, трябва да променяме нашата практика, така че тя да бъде полезна и за нас, и за Хондурас. Благодаря ви. С това изчерпахме тази точка от дневния ред. Ваше превъзходителство, благодарим ви, че участвахте в заседанието ни. Точка 8 от дневния ред. Доверителният фонд БЕКУ за Централно Африканската република. От името на Сметната палата сред нас е госпожа Якобсен. Докладчикът от нашата комисия е господин Явор. Госпожо Якобсен, имате думата. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Благодаря за възможността да ви представим специалния си доклад за доверителния фонд БЕКО. В продължение на десетилетия Централно Африканската република бе жертва на конфликти, бедност и лошо управление. Тя е сред най-бедните страни в региона. На последно място е в индекса на човешкото развитие на програмата за развитие на ООН за 2016. По-голямата част от населението на страната е в несигурно положение. Над половината от гражданите се нуждаят от хуманитарна помощ. Огромен е и броят на вътрешно разселените лица както и на онези избягали в съседни държави. Европейският съюз е сред партньорите на Централно Африканската република за по вече повече от 30 години. Ние сме сред основните и партньори в областта на развитието. През изминалите години Съюзът е инвестирал над 500 милиона евро в страната. През 2014 година бе учреден доверителният фонд БЕКО с цел подпомагане на страната при излизането от кризата и възстановяването. Целта на одита ни бе да установим дали е имало основания за учредяването на този фонд и доколко той е бил управляван добре, както и дали е постигнал целите по него. Съсредоточихме се върху периода от учредяването на фонда през 2014 до края на 2016. Одитирахме 11 проекта и 31 договора, финансирани по тях. Какво установихме? Като цяло, според нас, фондът Беку е бил учреден в условията на трудна обстановка в страната. Структурата и управлението на фонда могат да бъдат подобрени, за да разгърне той пълния си потенциал. Признаваме едновременно с това обаче, че е трябвало да бъде учреден такъв фонд. Заключваме в доклада си, че фондът е бил учреден в рамките на много кратък срок. Комисията все още не разполага с аналитичната рамка, за да направи пълна структурирана оценка на сравнителните ползи от този фонд в сравнение с други форми на финансиране. Освен това, оценката на работата на фонда от страна на комисията не се основава на обстойна оценка на потребностите. Управлението на този фонд не е разгърнало пълния си потенциал в четири области. Първо, фондът има ограничено въздействие върху координирането на донорите. Второ, процедурите за подбор може да са по-прозрачни, по-бързи и по-рентабилни. Трето, все още не е изчислен пълният размер на разходите по управлението. И накрая, механизмите за мониторинг и оценка трябва да бъдат доразработени. Към момента фондът е привлякал помощ с общ размер на ангажиментите в размер от 46 милиона евро. По фонда се гарантира повече видимост за Европейския съюз, тъй като се извършват дейности по места. Тези дейности са се увенчали като цяло с успех. Въпреки тежкото положение със сигурността в страната, по повечето проекти е постигнат желаният резултат. Има някои положителни промени, възникнали в резултат от финансирането от този фонд. Комисията трябва да усъвършенства структурата и управлението на фонда БЕКО, трябва да усъвършенства структурата и управлението на доверителните фондове на Съюза като цяло, например чрез разработването на допълнителни насоки за подбора на начин на финансиране, както и чрез анализ на потребностите. Освен това трябва да се подобри координирането между донорите. Същото въжи и за процедурата за подбор и измерването на резултатите. Към момента Европейският съюз работи с три други доверителни фонда. Планира се учредяването на още такива фондове. Надяваме се, че комисията ще разчита на положителния си опит с фонда БЕКО при използването и на други доверителни фондове. Надяваме се също, че ще се справи с недостатъците, които сме установили в доклада си. Докладчикът. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на Сметната палата за този специален доклад за фонда БЕКО. Както беше обяснено, много подробно. Централноафриканската република е една от държавите, които най-много се нуждаят от помощ за развитието, от помощ от страна на Европейския съюз. Така че мисля си, че съвсем е ясно защо беше създаден този фонд и се предоставя помощ за Централно-Африканската република. Този целеви фонд е първият целеви фонд на Европейския съюз, управляван от Европейската комисия, така че той може да бъде разглеждан като пилотен проект и много е важен целият опит на трупа на дейността на този фонд за дейности подобни на тази. Донорите, сред които са Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Швейцария и Италия предоставиха значителни средства и разбира се, само по себе си това означава, че трябва да се проследява разходването на тези средства. Смятам, че докладът на Сметната палата е много подробен, той посочва правилно повечето проблеми. Но става дума за първи опит на Европейската комисия при създаване на целевите фондове и изпълнението от страна на тези фондове на поставените цели. Заключението на Сметната палата беше, че не е имало всеобхватен анализ на потребностите и независимо от това, самото, самия замисъл на фонда е бил правилен, но мисля си, че това, че има положителни резултати, е по-скоро добър късмет, а не резултат от планирането. Затова трябва да имаме един по-системен подход, за да бъдем по-сигурни. Разбира се, не можем да сме абсолютно сигурни, но да сме по-сигурни как да подобрим нашия подход, за да предоставим гаранции и включително и за това, че предлаганата структура на фонда ще води добри резултати. Съгласен съм с доклада и в това, че е необходимо да се доразработи, доразвият насоките за по-подходящи избор на конкретни инструменти за предоставяне на финансова помощ, както и по-добра координация с други донори. Мисля, че с фонда БЕКО изпитахме някои от проблемите или най-малкото затрудненията, с които редовно се сблъскваме, когато става дума за Европейския фонд за развитие. Особено това, което каза Сметната палата за това, че фондът има твърде ограничено въздействие. И това често се случва, когато става дума за този фонд. Мисля си, че това е един сериозен структурен проблем и той трябва да бъде решен. И последно, освен опита, който е събран от подобни фондове, тяхна дейност, бихме могли да се надяваме, че процедурата ще бъде по-бърза, по-прозрачна, по-ефикасна, че ще се проследяват резултатите – но трябва също така да разработим система, която да ни позволява да разкриваме проблемите на максимално ранен етап, така че Европейската комисия да може своевременно да отстранява проблемите и недостатъците. Така че мисля си, че това ще ускори положителното развитие в тези сфери. Благодаря от името на комисията госпожа Демауро от ГД Девко. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на госпожа Якобсен. Съвсем набързо ще взема отношение по казаното. Да, това бе първият по рода си фонд. Това бе първият учреден доверителен фонд. За първи път бе извършен и одит на такъв фонд. Така че, както учредяването на фонда, така и одитът могат да се квалифицират като пилотен проект. Тъй като одитът бе първия по рода си такъв одит, бе много интересна работата с другите служби на комисията. Трябваше да си отговорим на въпроса какво изобщо би следвало да се оценява по един такъв фонд. Започнахме вече работа по препоръките на Европейската сметна палата. Що се отнася до структурната оценка, трябва да обърнем внимание на това, че решението за очредяването на доверителен фонд е решение на Европейския съюз. То се взема от страна на комисията и няколко държави членки. Какви биха били разходите от непредприемането на действия в Централно Африканската република? На времето през 2014 година разходите, проистечащи от бездействието, ще да бъдат огромни така че решението за учредяването на фонда бе политическо. Съгласно финансовия регламент трябва да се направи много структурирана оценка, която да отчете всички критерии. Трябва да спазим изискванията по финансовия регламент от една страна, от друга страна трябва да действаме бързо, тъй като става дума за страна в тежко положение. Затова и преди учредяването на фонда направихме бърза оценка на потребностите. Затова и няма 30-страничен доклад за оценката на потребностите. Трябва да се постигне баланс между онова, което е възможно на теория и онова, което реално е възможно при учредяването на такъв доверителен фонд, който следва да се задейства в кризисно положение, т.е. бързо. Разбирате, че в една такава ситуация не може да се отделя много време за извършването на оценка на потребностите. По въпроса за координирането между дон, донорите. Доверителният фонд е процес осъществяван от участващите в него държави членки, т.е. координацията между донорите зависи от това доколко държавите членки проявяват пълна ангажираност по този процес. Държавите членки насочват координирането между донорите. Сега вече има ново правителство в страната. Ние подкрепихме провеждането на избори там има структура за координиране. В идеалния случай правителството на страната би следвало да координира. Ще трябва да попитаме държавите членки, вероятно какво предприемат и извън фонда БЕКУ за координиране на донорската дейност, за да има единна процедура. Можем да прилагаме само действащите процедури. Няма разлика между доверителните фондове и други инструменти процедурите ни за подбор по тези фондове се провеждат колкото се може по-бързо. Би ни се искало дори да сме още по-бързи, но трябва да има баланс между прозрачността и гъвкавостта. На ниво проекти винаги се прилагат определени показатели, на базата на тези показатели определяме какви резултати очакваме от проектите. Сега тази система трябва да се приложи и към доверителните фондове. Трябва да използваме някои от инструментите на ГД Девко, така че да включим и доверителните фондове. Вече прилагаме някои от тези инструменти. Очредени са редица доверителни фондове вече и работата по тях в бъдеще може само да се възползва от доклади, като доклада на Сметната палата, например. Госпожа Якобсен. Uh, um, uh, commission... Благодаря, госпожо председател. Мисля се, че инициативите на комисията за това как да бъдат изпълнени препоръките от нашия доклад спрямо бъдещите целеви фондове. Ще бъдат много полезни за бъдещи целеви фондове и за нашия бъдещ доклад, който ще подготвим след две години. Сега докладчика има думата. Да, аз изцяло разбирам, че е имало кризисна ситуация в Централна Африканската република и че е трябвало много бързо да се действа и че нямахме време да се извършват оценки, които да вземат стотици страници, но, както вие казахте, когато искаме да работим по-бързо, има риск от допуска на грешки. Трябва да приемем този риск. И Искам да кажа, че за първ път наистина, както казах, Европейския съюз прилага подобна финансова схема и наистина време е вече да си извлечем полуките. Затова смятам, че е много важно да има много внимателен анализ на резултатите от проекта, защото изцяло подкрепям идеята за бързо реагиране от страна на Европейския съюз, когато става дума за държави, в подобна криза, в подобни кризи, но трябва да правим нещата и максимално добре и мисля си, че опитът в това отношение на фонда Беко е много важен и полезен. Мисля си, че като цяло има съгласие между нас, между нас тримата и всички нас, и всички искаме да видим и в бъдеще резултатни ефикасни действия. И работим всички по това. Благодаря ви. Приключихме с дневния ни ред за тази сутрин и искам да ви напомня, че продължаваме работа в 2.30. Ще започнем с, с пътуването с делегация до Финландия. И искам да кажа, че това 2.30 не беше моя идея, идея на генералния секретар да започваме от 2.30 и така, че ще имам удоволствие да видя всички в 2.30 в тази зала. Благодаря ви.